Колеги, време е да започваме работа. Тук е комисарът Дебухт и с него ще поговорим за бъдещата бъдещето на търговската политика на Европейският съюз. В момента комисията разглежда именно как е, нашата търговска политика може да допренесе за постигането на целите на стратегията 2020. Комисията неодавна започна публични консултации относно бъдещето съобщение по този въпрос. Тази политика ще бъде ключов въпрос за Европейския съюз в е, стремежа му да постигне устойчив растеж и е, достоен дял в възстановената бъдеща световна търговия. И, значи, е, тази задача се придържава от а, широка обществена дискусия, която ще бъде последвана от, последвано от съобщение на комисията по този въпрос. Това е добро, добър случай да чуем от комисарят Карел Де Хухт какво възнамерява да направи комисията във връзка с стратегията 2020, по-специално в нейната част търговия. Благодаря ви още един път, господин комисар, за това, че дойдохте в нашата комисия, за да чуем от първа ръка а, всичко, което се отнася до този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Живеем в време на големи економически предизвикателства, голям държавен дефицит, висока безработица, за да може да се решат проблема, проблемите с дълговете и а, дефицита, економиката няма да може да се развие. И затова търговията ще има да играе още по-голяма роля. Тя трябва да бъде моторът на економическото развитие и на економическата ефективност на Европейския съюз. Дълбоко съм убеден, че ние трябва да бъдем открита економика, открита, но не наивно открита. Ние няма едностранно да премахваме търговските бариери, трябва да бъдем много внимателни спрямо всички опити на нашите партньори да въведат протекционистски мерки. Именно това е посланието, което председателят на комисията Барозо ще отнесе на срещата на Г-20. Ние разработваме нова политика, така че търговията да може да помогне за новаторството и повишаване на конкурентоспособността на Европа в рамките на стратегия 220. Преди всичко, разбира се, устойчив растеж. Без по-бърз и устойчив растеж всичко останало няма да има смисъл. Нашата търговска структура също така трябва да даде възможност за развитие на нашите партньори по целия свят и да допринесе за разпространяване на най-главните европейски ценности. Аз ще отбележа какво може да участваме през едните 18 месеца. Искам да чуя вашето мнение и как вие очаквате да се развива търговската политика на ЕСЕ през едните години. Неодавна започнахме широка обществена дискусия по този въпрос. Искам да чуя вашето мнение тъй като ми е ясно какви нови правомощия дава Лисабонския договор на Европейският парламент. Някой може да попитат защо ни е нужна нова търговска политика. Сегашната стратегия, приета от Европейската комисия през 2006, не е ли достатъчно добра? С подновяването на спреговорите за свободна търговия, с бързо растещите економики в Азия, Индия, Корея и Асиан, които ще стават все по-важни през следващите години, ние насочваме вниманието си именно там, където трябва. Струва ми се, че при сегашните условия трябва да използваме всички възможности за развитие на търговията. Това не значи само нови възможности в географско отношение, но също така и нови начини на търговия включително и подновяването на преговорите с страните от Меркосур. А, а, това се отнася също така до дълбочината и качеството на нашите търговски отношения с нашите търговски партньори. А, ще ви дам три примера. Първо, една от последица на глобализацията е изкуствената граница между нашата вътрешна пазарна политика и нашата външна търговска стратегия. Ако искаме да вървим напред, регулаторната рамка трябва да вземе предвид нуждата от намаляване на разходите при предоставяне на услуги между различни търговски режими. Това значи да произнасяме това, което Европа прави най-добре, а в други случаи значи да внасяме това, от което се нуждаем. Затова са необходими международни стандарти. Това първо. Второ, стратегията 2020 отделя специално внимание на устойчивият интелигентен растеж, на новаторството и на зелените технологии. Мисля, че търговската политика може да допринесе за това, като улесни търговията в тази област. По-нататъчен обмен на информация и на технически услуги са необходими за стимулиране на разпространяването на най-новите технологии, за да може да достигнем най-големите пазари на по-ниска цена и по новаторски начин. Трето, външната дейност на Европейския съюз се, се провежда в рамките на общите принципи, заложени в договора на основа на общите принципи ценности социално развитие, развитие на околната среда, устойчиво раз... управление на глобалните ресурси и така нататък. Търговската политика е един от ключовите фактори за а, защита на тези ценности и принципи. От търговията се очаква много, именно поради различните области на външната дейност на Европейския съюз. Общата търговска политика е трябва да отговори на тези очаквания. Но същевременно не трябва да се забравя, че не всички проблеми могат да се решат чрез търговската политика. Така че ключовият въпрос е къде вие мислите е разковничето, как да работим за по-нататъчна кохерентност, непротиворечивост на, вътрешната, на политиката в посла търговията. Но там, където търговската политика не може да реши проблемите, други политики трябва да бъдат използвани за тяхното решаване. Както казах и, и, и по-рано, преговорния, дневния ред за преговори ще бъде важна част от нашата политика. Трябва също така да засилим а, усилията си, за да сме сигурни, че това, което сме договорили, наистина се изпълнява от нашите партньори. А, трябва да работим а, а, по-опорито за прилагане на споразуменията, за да може новите пазари да бъдат така отворени, да се защитават интелектуалните правата на интелектуална собственост и на да се изпълняват всички останали споразумения. Необходими са повече усилие за въвеждане на ред в държавната помощ в третите страни. Е, ние се борим за отворена Европа, търсим възможности за растеж, е, за нови работни места в целия свят, особено в развиващите се страни. Комисията ще изложи в по-големи подробности своите намерения в това отношение. Успоредно с подготовката на съобщението на комисията, нашите колеги Антонио Тахани и Мишел Барние разработват на нова инвестиционна политика. Много важно е да се осигури последователност и непретиворечивост между тази политика и търговската политика, които са основен инструмент на външно-економическата политика на ЕСЕ. Моята цел за приемането на това съобщение от колегиума на комисарите е около края на октомври. А сега бих искал да чуя от вас, господин председателю, уважаеми колеги, къде виждате празноти в нашата търговска политика, какво в нея трябва да се подобри при сегашните променещи се обстоятелства, какво очаквате от нея. Благодаря ви предварително за вашият принос, който аз уверявам ви високо ценя. Благодаря, господин комисар. Сега членовете на комисията имат думата за изказвания. За първи кръг от въпроси ще дам на представителите на политическите групи, като ще започна с представителя на НП. Съжаля, съжалявам, че малко закъснях, но днешния ден е малко особен аз ще се спра на някои основни неща. От една страна, ако говорим за една нова външна политика, трябва да направим един анализ на старата търговска политика. През последния законодателен период имах честа да бъда докладчик по тази тема и видях, че в много области Политиката не е била изпълнена много успешна. Няма напредък, що се отнася до взаимоотношенията с СТО, както и преговорите от кръга Доха, също не са много успешни. Затова тези задачи и тези аспекти трябва да са в центъра на нашето внимание за напред. Когато мисля за едно ново търговско споразумение, трябва да си отговорим на въпросите, какви приоритети залагаме, къде са нашите интереси и така нататък. Това са неща, от които не можем да се откажем. И на трето място, как можем да създадем едно такова търговско споразумение, което да бъде адаптирано на постоянно променящата се среда. Например, ако преговаряме с Индия, те посочиха, че в много области искат да се ползват с дерогации. Но това, което а, за мен е много важно, независимо дали преговаряме с Индия или с други партньори. Всички тези дерогации а, да са обозначени а, с един крайен срок, който да е времеви, например към края на годината, или а, един срок, който е свързан с различни критерии, с постигане на определени стойности в економиката или растежа и така нататък. Ако погледнем държави като Бразилия, Индия, Китай и други бързо развиващите се економики, трябва да се съобразим при преговорите с тези държави, че това не са а, споразумения само с самите държави, а ние трябва да се съобразим и с по-големи региони в а, този област. Тези области да имаме предвид и човешкия фактор. Нашите търговски партньори и при преговорите с тях трябва да изключим темите като оръжие, да бъдат изключени от нашите преговори. Трябва да създадем правила или да преработим съществуващите и така че държави като Индия да не направят крачка назад и да кажат ние вече имаме достъпа до пазара възоснова на преференцията, които се възползваме сега и не искаме да имаме е, допълнителен достъп. Тази система с е, преференците трябва да бъде създадена така, че да стимулира е, тези економики. Има държави в залива, които все още се възползват от тази система за преференции и смятам, че в бъдеще тези преференции трябва да се предоставят след един задълбочен анализ трябва да видим в бъдеще как можем по-добре да свържем отделните секторни политики. Този дебат го водим от дълго време и трябва да се замислим как можем да използваме отделните секторни политики, за да отбележим напредък. Комисията и парламента преди две години изготви един доклад, в който бяха включени само теми в областта на търговията. Но, разбира се, има други политики, които могат да бъдат включени във външната политика, например като политиката на околната среда, политиката на развитието Бих искал в една бъдеща рамкова политика, свързана с външните работи, външната търговия, да бъдат включени и други видове политики, като политиката за околната среда, за промишлеността, политиката за добросъседство и други. Ето защо ще ви помоля във вашата стратегия да обърнете внимание на тези аспекти. Може би скоро ще може да ни предоставите един писмен документ, така че възоснова на този писмен документ да можем да изготвим нашите становища и да ви дадем нашите препоръки. Ето защо ще сме много благодарни, ако вие а, включите и нашите препоръки, имам преди препоръките на парламента и а, нашите становища, което а, е наше право възоснова на влезния в сила Лисабонски договор. Благодаря ви. Сега давам думата на социалистите и демократите. Кой от вас ще говори? Дейвид Мартин. Благодаря ви, господин председателю. Първо, съгласен съм с Даниел Каспари, че достиженията ни в контекста на кръга преговори Доха са доста разочароващи, но пък и в контекста за което каза комисията, едва ли бихме могли да направим много повече. Други страни, като Бразилия, са постигнали повече. А, в връзка с споразуменията за свободна търговия, ние се опитваме да подписваме нови такива и има стратегия и винаги е имала стратегия и тя се състои в това с кои страни, кои региони водим преговори. Преди да се създаде тази комисия в Европейския парламент, имаше комисия между промишлен, за промишлеността и търговията. И аз бих искал и сега да има по-ясна обвързаност между търговията и промишлеността. Мисля, че комисията като цяло следва да разгледа кои са ключовите за нас отрасли на промишлеността, къде сме най-конкурентоспособни, способни и е, тези интереси да се отстояват и да се е, насърчава развитието в тези области. Също така трябва да се погледне е, с кои страни, кои отрасли от индустрията следва да се съчетават. Катрин Аштън миналата седмица каза, че в нашата външна политика а, трябва да има ясни приоритети. Аз мисля, че това трябва да въжи и за външната търговия и нашата политика в тая област. Не мисля, че има особен смисъл да говорим по въпросите на правата на човека и опазването на околната среда, ако не смятаме да отстояваме тия приоритети. И това отново е, е нещо, което е значение за вашата търговия, защото трябва да внимателно да подхождаме към подобни клаузи в споразуменията за свободна търговия. В предния парламент започнахме инициативи, свързани с честната търговия. Това говорихме е, както с главна дирекция търговия, така и главна дирекция развитие. Опитахме се да осигурим максимална последователност в тия политики в различните главни дирекции на комисията и съгласувано с нас, парламента мисля, че трябва да отстояваме е, тези инициативи, които са подети през пред предния парламент и това да бъде част от основната политика. Е, господин Лавриналти има сега думата. Благодаря ви, господин председател, Благодаря ви, е, господин комисар, за това, че разяснихте основните насоки в търговската политика. Има други два спора, които трябва да разгледаме в парламента и извън него. Първо става въпрос за политиката за развитие на Съюза на базата на Лисабонския договор и после инструментите за външната политика, пак във връзка с изпълнението на Лисабонския договор. Това са два доста сложни дебата и когато разглеждаме координацията на външната политика и инструментите, които са налични за тази цел, става ясно, че търговската политика всъщност е, е същинския инструмент, който, е, който имаме за а, разписване на външна политика. Така че търговската политика е лицето на външната политика на Европейския съюз. Затова трябва да имаме ясни насоки от комисията. Три въпроса имам. Първо, какъв баланс смятате, че може да се постигне в комисията? В кои области на интеграцията? в кои търговията трябва да се развива сама, без консултации и без интегриране с политиката за развитие и без намесата на върховния представител. Вторият ми въпрос. Едно конкретно измерение с а, системата за общи преференции и системата за общи преференции плюс когато говорим за преразглеждане на регламента за системите, какво ще кажете за Шри-Ланка? Съвет излезе с решение. Комисията ще потвърди ли това решение? Мисля, че до юли трябва да се излезе с окончателно решение. Може ли да ни кажете нещо по този въпрос? като имате предвид, че някои от нас имат други свързани с спирането на приложението на GSP Plus за Шри-Ланка. Да, има логика в това, но може би политическата цена, която ще трябва да платим, ще е твърде високо. После Палестина, а, какви са политическите инструменти за осигуряване на чуваемост там? Неодавна казахте нещо за достъпа там. Ние, координаторите, взехме важното решение за замразяване на влизането в сила на приложението към споразумението за асоцииране и сътрудничество за Израел. Но какви търговски а, инструменти смятате, че могат да се използват, за да се окаже въздействие в този регион? Председателя. Благодаря на политическите групи. А, мисля, че можем да разделим на две групи а, като цяло а, въпросите и отговорите, за да бъдат по-тясно свързани, да не са прекалено отдалечени във времето. Благодаря, господин председател. След като разработваме една нова стратегия, както вие го казахте, господин комисар, много важно е да знаем какъв е, каква е равносметката на предишната стратегия. През последните три години преживяхме една продоволствена криза, която беше преди всичко криза на пазарите на селско-стопански продукти, на световните пазари. Имахме енергийна криза, финансова криза, економическа криза и социална криза. А, значи, а, за да а, а, решим проблемите на тези кризи, необходима е много активна публична политика с а, така, големи а, субсидии в някои сектори и по-силна намеса на държавата в економиката. Много важен са тук кредитите, износът и проектите за подкрепа на европейската промишленост, включително и мерки, краткосрочни мерки за помощ. Също но в, в публичните разисквания по тези въпроси всички политически групи, е, когато говорят за глобализация, говорят едновременно и за социален дъмпинг, за е, е, дъмпинг в областта на околната среда, монетарен дъмпинг, дъмпинг, фискален дъмпинг и така нататък, но това всичко е, е, е част от сегашната промишлена и е, финансова политика. И това, на което искам аз да настоя, господин комисаре, какъв е от гледна точка, каква е равносметката от гледна точка на търговската политика от кризите, които преживяхме? Какви са полуките? Знам, че се говори, че търговията ще ни помогне да излезем от кризата но ние трябва да оценим до каква степен либерализирането на търговията е допренесе за избухването и ускоряването на кризите, които преживяхме. Защото за нас е напълно ясно, че либерализирането на финансовите услуги през последните години допренесе много за ускоряване на кризата на международните финансови пазари от 18 месеца или 2 години насам. Както вие правилно казахте, смятам, че това е съществено, много често оставаме с впечатлението, че днес, когато обмисляме европейската структурна политика във всички области, риболов, промишленост, услуги и така нататък, това е политика, която ни води към приспособяване към глобализацията. Но, примерно, в рибарството Нека някой да ми обясни как общата политика в областта на рибарството ще ни донесе а, не, не, нещо в областта на глобализацията. Ние нямаме силна промишлена политика в Европа и тъй като нямаме такава политика, чрез договорите за либерализация в един или друг сектор се опитваме да вървим напред, но не винаги това, са очевидни, това е очевиден избор за европейската промишлена политика. Въпросът е от Доха насам, след като цикълът преговори е, е в задънена улица, каква трябва да бъде европейската многостранна политика за определене на условията за преговори? Освен това, в двустранните договори, било с е, страните от Африка, Карибския басейн и Тихоокеанския басейн, било с други страни, какви са критериите за устойчивост, които, на които трябва да настояваме, за да може всички преговори, двустранни и други, да почиват на определени критерии, изисквания, кои, на, кои, на които настоява Европа. Това второ. Трето, а как можем да интегрираме в нашата търговска политика а, това, към което се стремим. А, например, става дума за 100 а, милиарда а, субсидии за въглеродни горива. Как да повдигнем въпроса за субсидиите в някои сектори? И накрая нещо за метода. Вие, според мен, поехте ангажименти, и ние сме ви признатели е, да поставите парламента в центъра на това, което в момента се разработва. Как обаче да направим така, че това, което преживяхме, примерно примерно, да не се повтори, примерно при подновяване на преговорите с Меркосур. Как можем да започнем и да водим преговори, които разбира се са Ваше задължение, но и изискват обязателно координат, координиране на позициите с парламента. Сега ще дам думата на господин комисаря, който да отговори на първия кръг от въпрос, зададени въпроси. взимам си бележка от зададените въпроси и ще, те ще бъдат отразени в съобщението, което комисията подготвя. А, на някои съвсем конкретни въпроси едва ли ще бъда в състояние да отговоря. Жадо, примерно въпросът за Меркосур и преговорите с него. В колегиума на комисията решихме да подновим тези преговори и то беше дори до следващия ден, когато аз разисквах тези въпроси във вашата комисия. И а, конс... съветът каза, о, вие сте взели решение без да ни консултирате. А, разбира се, този въпрос след това беше обсъждан в Комисията по търговска политика. Разбира се, значи парламента в този случай изпревари съвета или му беше дадено предимство. В съвета някои малко не се разсърдиха за това. А, имаше страни членки, които ни писаха, ние не сме съгласни а, с предварително вземане на подобни решения. А, тоест, аз съм готов да разговарям с всички, готов съм да а, зачитам правомощията на всяка институция, но също времено трябва да се зачитат и правомощията на комисията. При случая с преговори с Меркосур, Европейската комисия има ясен мандат, мандат да се подноват тези преговори и в рамките на този мандат в правото на комисията е да го стори. Напълно е, ясно е, че трябва да обсъждаме този въпрос и с парламента, пак ще кажа, зачитаме правомощията на всички европейски институции, но комисията имат също своите правомощия и за да може а, да функционира този институционен триъгълник между парламент, комисия и съвет, а, трябва да се зачитаме едни други и да се уважаваме. А, това абсолютно независимо от а, всички останали съображения. Euh, donc, euh, и така. Мисля, че както вече казах, трябва да зачитаме разделянето на правомощията между институциите. По въпроса за за дъмпинга moins partiellement la cause de la crise financière. И е, въздействието на всичко това върху економическата и финансовата криза. Не знам. А може би става дума за убеждения. Но истина е, че финансовите институции бяха в основата на финансовата криза. В това съм убеден но не съм убеден, че това има нещо много общо с кризата в продоволствения сектор, например. А, а, може би самата промяна на същината на финансовите институции а, имаше роля в, в това, което стана. Става дума за организации, които е, искат да да е, предоставят услуги, трябва да предоставят услуги на, на промишлеността, на економиката, на обществото, а не една промишленост, която създава само банкови инструменти и продукти. Но за сегашното положение има много редица причини. Не съм а, сигурен, че това е изцяло в, в, влиза в, в а, рамките на правомощията на тази комисия да бъде обсъждано, но, но а, когато става дума за споразумението от Базел, е, Базел 1 и Базел 2, особено второто, а, трябва да мислим за преразглеждане на а, банковите продукти, инструменти, които създадоха една голяма нестабилност и несъмнено допринесоха за дисбалансът на пазарите. Според мен става дума за една недобра регламентация. И е, това е една от причините на тези крайности Именно тези финансови пазари трябва сега да бъдат по-добре регулирани. Но, а, но това не значи, че те не са били регулирани преди това. Това не би било верно, подобно твърдение. Е. Но, разбира се, някои неща станаха възможни поради липсата на достатъчно добра регламентация, на адекватна регламентация, ако щете. Значи, а, не защото финансовите институции бяха в основата на а, това, което преживяхме, трябва да бъдат обвинявани институциите на Европейския съюз, които не ги били а, регулирали както трябва. Така, как да подновим преговорите с от кръга Доха? Не мисля, че е задача на Европейския съюз да подновява преговорите от кръга Доха. Е, съществува споразумение, включено в Женева през юли 2008 година. И поради конфликтът между САЩ и Индия, тези преговори се провалиха. Трува ми се, че това, което искахме да постигнем през, Женева, през юли 2008 година в Женева, не беше всъщност, ние не искахме да включим някакво споразумение, по-скоро да модифицираме съществуващи споразумения, да ги променим. И а, а, много често казвам на нашите американски приятели, а, кое беше тяхната грешка, кое е тяхна вина – и какво трябва да се направи, за да може да се излезе от сегашното задънена улица. Не, не виждам защо Европейският съюз трябва да прави това. Когато се говори за това, кой има полза и кой би имал полза от това, което беше сложено на маса за пренапреговори през юли 2008 година в Женева, мисля, че може винаги да се каже, че от гледна точка на Европа споразумението бе, ако не прекрасно, най-малкото приемливо. може да се каже, че е, то не беше чак толкова от полза на Съединените щати. Значи всеки защитава е, интересите си, но трябва да се преговаря. И затова мисля, че, а, не мисля, че трябва е, ние да предлагаме, примерно, нови, нови отстъпки, примерно в областта на селкостопанската продукция. Веднага е, в, в, залата ще ми възразите, ако кажа нещо подобно. А, някои смятат, че ние в комисията трябва да подемем инициативата за подновяване на тези преговори. А, а, сигурен съм, че има различни идеи за това как може да се поднуват тези преговори. И сега а, а, аз съм в момента, а, така да се каже, на топа на устата а, и а, знам, че много компромиси може да направим, но в случая не става дума за това, защото не ние сме тези, които в момента трябва, са на, на ход. А сега за свободните, свободните, споразумението за свободна търговия. Две неща тук могат да се кажат. Когато подхождаме към определени пазари и изхождаме от това, което смятаме, че има значение за нашата промишлена политика. Подхождаме към пазарите, а, като имаме предвид нуждата от, от определена от покупателна способност. Надяваме се, че ще има развитие. Защото именно това, което искат от нас за стратегията 2020 е да отворим, намерим нови пазари за европейските предприятия. И всичко това да е придружено с, социален прогрес, хоризонтална координация, устойчивост, много да се зачита плуралитета на нашата промишлена политика и така нататък. Кой обаче ще реши кои са най-важните цели на промишлената политика? А това са и правителствата, това е и комисията. А, е, понякога мисля, че, например, е, економическите субекти, фирмите, големите компании, има какво да кажат по този въпрос. И би било рисковано да идентифицираме един или друг сектор и да кажем, трябва да се отчим внимание в този специален сектор и в този отрасъл. Ако искаме европейската економика а, да върви по-добре, просто някои европейски държави оставят а, изборът на а, съответните сектори а, да го налагат от, отвън. Сега субсидиите за въглеродните, за изкопаните горива и как те да бъдат вписани в търговската политика. Истина е, че има норми за субсидиите на изкопаемите горива, но мисля, че тук става дума по-скоро за а, е, субсидии за промишлеността, които са неза, независими от а, сектора енергетика. Ако утре вместо изкопаемите горива имаме някакви други видове горива. Не сте, не сте ли убедени? Мислите ли, че изведнъж ще изчезнат субсидиите? Аз не мисля. Мисля, че тогава субсидиите ще се нараснат още повече. Например, имаме а, ветровите а, генератори и енергията от тях. Там а, знаете, че субсидиите са още по-големи, отколкото при изкопаемите горива. А, и, тъй като нуждата на промишлеността от енергия няма да намалява, ще трябва да се бъдат необходими субсидии, иначе няма да може да постигнем достатъчно висока конкурентоспособност. И това е съвсем независимо от сектора енергетика. Тъй като казвате, че има, ако казвате, че има а, примерно 500 милиарда а, субсидии за изкопаемите горива, не може би в краткосрочен план а, а, изкопаемите горива имат много а, недостатъци. Но, а, но те са най-ефтини, може би след, след ядрената енергетика, в енергетиката тези изкопаеми горива в момента ни дават най-ефтина енергия. Колкото за Меркосур, мисля, че вече казах каквото имах да кажа. Дейвид Мартин. Трябва да има повече синергия между а, търговската политика и а, финансовата политика. Това вероятно е верно, но а, трябва първо да, да дефинираме какво разбираме под промишлена политика. Винаги ми е интересно да наблюдавам развитието на тези сектори. Те всички според мен са стратегически. Никой не твърди, че не са стратегически. So uh, then, then of course we have to make choices, eh? and uh, um, human beings are not made for making. Естествено, ще трябва да избираме. Е, съгласен съм, че ако включим клаузи за правата на човека в е, споразуменията, ще трябва да ги спазваме тия клаузи. Например, така правим по-настоящем с, Шри... с Шри-Ланка. Нямам усещането обаче, че всички държави членки са на еднакво мнение по този въпрос. но а, трябва просто да решим веднъж за винаги. Или строги изисквания залагаме за правата на човека във всичките споразумения. Това означава, че ще е много трудно те да бъдат а, прилагани на практика тези изисквания. Може би си струва да са по-снисходително формулираните изисквания, а но да са по-изпълними и други подобни е, въпроси, като например е, колективни е, права на трудещите се. Често пъти не се намира общ език. но Струва си по такива въпроси, определено малко по-широки, да, малко по-свободни да са ни разбиранията, но все пак да са изпълнимите изисквания почтената търговия и координацията. Аз нямам никакъв проблем да осигуря такава координация, но това е тема на друг а, разговор, що се отнася до търговията с а, страни от третия свят. А, нещата не се свеждат само до митнически тарифи, нещата са много по-сложни. Аз съм помолил за статистика, за минералите и търговията с газове. Вижте какви са данните за, с Африка. Нищо не остава. Господин Риналди. Области на интеграция в външната търговия. Когато говорим за въздействието, което можем да оказваме в международен план в политиката, търговската политика най-вероятно е най-важният ни лост за въздействие. Така че трябва да има много тясна интеграция между външната политика и търговската политика, но аз не смятам, че това е проблем. Едно от е, предимствата тук е, че Кати, Кати Аштън а, е, много добре осъзнава това, дава си сметка, тъй като тя самата беше е, комисар по търговията известно време. Обсъждал съм това с нея и подхода ни е един и същ, мога да кажа. ОСП и ОСП Плюс По-настоящем сме на етап консултации и ще излезнем с предложение по ОСП+, и се надявам да довършим работата по този въпрос преди началото на следващата година аз лично съм избрал да не се въвеждат а, а, изменения на сегашния регламент, но се надявам, че до края на следващата година ще можем да достигнем до по-глобално решение. Какво можем да направим с а, търговската политика, инструментите във връзка с Израел? В Европейския парламент вече има традиции в тая област, например, когато трябваше да се адаптира споразумението с Израел. Испания и Португалия тогава казаха в парламента ако, че ще се съгласят, ако окупираните територии могат пряко да изнасят за Европейския съюз. Сега в момента в комисията сме постигнали до съгласие също и с държавите членки за безмитни квоти за Палестина и това е нещо, по което наистина можем да поработим повече. Но пак трябва да да решим. Изправени сме пред е, избор по отношение на Палестина, защото рано или късно ще трябва да направим и този избор по отношение на е, Израел. Да, можем да оказваме въздействие там, но затова е, е необходима политическа воля, политическа смелост дори. относно страните, с които смятаме да водим преговори за нови е, споразумения. Мисля, че това вече го казах, но по отношение на ОСП и ОСП Плюс трябва доста по-ограничено да подхождаме. Трябва да бъде селективен този инструмент. Е, именно за това избрах е, просто да изтече действието на стария регламент преди да се предприемат нови инициативи. Както казах, водят се консултации, вие също можете да участвате и да водите свои консултации, но а, в момента, в който изготвим съобщението си, аз ще се свържа отново с вас преди а, дори да представя на колегите си от Европейската комисия, мога а, вас да ви запозная а, с а, проекта, съобщението си. Председателя, благодаря ви, господин комисар. Доста време а, а, вече отговаряме и задаваме въпроси. Има още един кръг въпроси обаче но искам да ви помоля да не забравяте, че основната цел на тази среща е да се обсъдят насоките и приоритетите, които ще залегнат в стратегията на Европейския съюз през следващото десетилетие в контекста на стратегията за 2020 година, прията от съвета от Европейския съюз съвет. Сега давам думата на Робърт Стърди. Благодаря ви, господин председател. Виждам, че само на координатори давате думата за сега. Искам да благодаря на комисаря за открития подход. Харесаха ми отговорите ви от финансовите регламенти до ядрената енергия и междинните зони успяхте да покриете всичко в а, отговорите си. Що се отнася до финансовите регламенти, моят въпрос е следния. Според мен, а, макар че може и да греша, имаше вече достатъчно законодателна маса на лице беше. Не на всяка цена това бяха добри законодателни актове, но имаше достатъчно. Това, което нямаше в Обединеното кралство, беше достатъчно предварителен и последващ контрол. та винаги се опасявам, винаги, когато се опитват хората да създават още повече законодателство. Аз мисля, че имам представа, не лоша представа за това какво законодателство вие имате предвид, но ние не бива да въвеждаме такова а, законодателство, което да предотвратява възникването на нови възможности за бизнеса. Както казахте, международната търговия е чудесна възможност Европа да се справи с затрудненията си. Аз а, написах доклада за споразумението за свободна търговия с Корея и според нас, според парламента, а, именно това, това е бъдещето на нашата външна търговия в тези споразумения за свободна търговия. Съгласни ли сте, че това е добър формат? Съгласен съм с това, което каза Даниел за преговорите от Доха. Вие смятате ли, честно ми кажете, че Доха ще продължи да е в дневния ред? Съединените щати са най-протекционистката страна в света, може би. Дори по-големи е, протекци... протекционисти са Кристофър а, е, и от Европейския съюз и Швеция. Смятате ли обаче, че имаме шанс по този начин? Вие говорите за Меркосур, това е много важно във връзка с околната среда, но искам да видя как виждате бъдещето развитие, като двустранни или като многостранни споразумения. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисар Дегухт за това, че той днес ни дава възможност да му зададем много важни въпроси. Няма да е правилно да се каже, че а, има смисъл да се водят дискусии след като вече са приключили преговорите по конкретно споразумение. Искам да го помоля от нас той да поеме насоки, препоръки за а, бъдещия вид на последващите договори. Темите, които ни вълнуват, вече бяха споменати в това число и как ще продължим с СТО, как ще се процедира с определени аспекти от договорите и споразуменията. Смятам, че когато говорим за стратегическите насоки, свързани с политиката на търговията, трябва да се концентрираме върху определени насоки. При скорошните преговори в рамките на комисията ем, и в това число и насоките от съвета, какви са съображенията, свързани с това как ще излезем от кризата и обмислят ли се нови инструменти. Достатъчно ли е с а, досегашната економическа дейност на Съюза да се продължи или трябва да я преосмислим? А, от политиката за външна търговия се изисква да се сключват нови споразумения, нови договори, какви ще са нашите бъдещи стъпки, дали ние ще подкрепим работещите гражданите от европейските държави членки, дали ще подкрепи малките и средни предприятия тук, малки средни предприятия тук в Европа или и предприемачи от Бразилия, Индия и така нататък също ще имат полза от тези стъпки тези мерки дали ще са само пазарни или екологични, когато помислим за екологичната катастрофа в залива в Мексико. Дали не трябва в економическа дейност да се включат и устойчивите критерии за опазване на околната среда? Не трябва ли тези критерии да бъдат обсъдени и с Съединените щати? Това се отнася и до преговорите с Канада. Какво ще се случи, ако една нефтена компания, която добива нефт, предизвика такава катастрофа? Какво ще се случи тогава? Трябва да работим в дух на партньорство. Трябва да промислим мандата още веднъж. Ако щатите не са готови а, да се отворят по определени теми, то ние тогава трябва да имаме а, готовност да преосмислим нашата концепция. Относно економическото управление, а, имате ли намерение да включите и други структури? в рамките на координацията между СТО и други търговски организации, как ще бъде е, включено економическото управление. Мисля, че това ще е един е, конструктивен принцип е, към бъдещата политика за външна търговия на Европейския съюз. Благодаря, Валим Дартмут. Благодаря, господин председател. Накратко ще се изкажа. Искам първо да поздравя, ако не възразявате, комисаря за много професионалното и така ясно изложение. Трябва обаче да добавя, че а, това е много по-добро представено от вашия предшественик. Вашия предшественик бе повишена, а, сега е върховен представител, въпреки не особено доброто и представяне тук пред нас. Но така стават нещата в Европейската комисия. Девид Мартин по Рано спомена въпроса за правата на човека. Ние, разбира се, всички сме подръжници на тези права, но проблема там е, че а, права на човека може да означава това, което искате да означава. Колкото хора има, толкова значение може да има. Нещо, което комисарят може да не знае, но Девид Мартин знае, е законът за правата на човека в Обединеното кралство се тълкува от британските съдии по такъв начин, че а, се смята за а, харта на негодника общо заето. А, споменах а, на господин Риналди Шри-Ланка, която е страна от британската общност, е, е била наказана е, и то е, несправедливо е, в името на защита на правата на човека. И аз искам да попитам, господин комисаря, е, би ли могъл да ни даде малко повече яснота относно това какви са плановете на комисаря и колегите му от е, е, неговата генерална дирекция за връщането на преференциите по ОСП Плюс на Шри-Ланка. Искам също да попитам, е, има ли намерение други е, страни, освен на Шри-Ланка, да бъдат наказвани по такъв подобен начин, възоснова на такива субективни критерии? Накрая бих искал да изразя и нашата тревога, че търговията на Европейския съюз и на други страни ще бъде възпрепятствана от политическия ден, дневен ред на други трети лица. Надявам се на, надявам се на откровен отговор. Благодаря. председателя, мисля, че сега е добре да дадем думата на парламентарната комисия по развитие. Заповядайте, господин Найджел Дева. Благодаря ви, господин председателю. Винаги е удоволствие да се говори с един такъв благороден колега. Аз съм тук като заместник председател на Комисията по развитие. Искам да кажа, че приветстваме е, процеса на публични консултации, възприят е, от е, комисията и по член 208 от Лисабенския договор ние се задължаваме да положим необходимите усилия да облегчим проблемите свързани с бедността. Поради това има обаче някои тревоги в моята комисия, че макар и да се водят консултации, публични консултации от комисията с заинтересовани страни, Изглежда, че резултатите обаче от тия консултатите няма да са никак прозрачни, по-скоро ще са анонимни. Ние бихме искали по-скоро процеса на консултации, както и както резултатите, така и това кой какво казва да е ясно. За да може да бъде максимално градивен и максимално ефективен целият дебат. Председателя. Благодаря отново. Давам думата на комисаря да отговори на втория набор въпроси, които бяха повдигнати от членовете на нашата комисия и на комисията ДВ. Има и други заявки за въпроси, които ще оставим за по-нататък. Най-напред въпроса е на госпожа Стърди. Знаете, че комисията подготвя финансов регламент. Той не е в рамките на моите на моя портфел, става дума, ще дума за криза, причините за финансовата криза, но няма да навлизам в подробностите на финансовите финансовия регламент. Дали според мен с Корея може да бъде модел, това е добро споразумение за свободна търговия. От ново поколение, ако щете. Нашите партньори обаче съвсем нямат а, същото равнище на развитие като Южна Корея. А, Разбира се, има значение и начина по който подхождате към тези пазари. По отношение на това какво е обхванато, как се е, реша, какъв арбитраж се предвижда е, и така нататък. Аз не съм участвал в, в преговорите, не мога, едва ли мога да бъда много обективен по този въпрос. В момента очевидно продължаваме с двустранните споразумения, но аз съм също така убеден, че рано или късно ще има споразумение по Доха. Обеден съм това. Не мисля, че Съединените щати могат да си позволят просто да изоставят тези преговори. Мисля, че след, преговорите, след изборите по средата на мандата едната година ще се мине към продължаване на преговорите. Междувременно ние може да продължим да сключваме двустранни споразумения с отделни партньори и това ще повлияе на този процес положително. Инструментите на економическата политика. А тази политика има за цел преди всичко партньорството. И ако погледнем споразумението за свободна търговия с Южна Корея, ще видим именно това. В момента ние преговаряме и с Индия. Специално внимание обръщаме на индивидуалните и колективни а, права а, в областта на а, труд, заетостта. очевидно, че в, в, тези преговори трябва да взимат предвид и интереса на всички участници, заинтересовани страни. Сега, какво трябва да се включи в конкретните споразумения за свободна търговия? Споменахте Мексиканският залив. Не съм специалист в тази област, затова няма да навлизам в подробности. Очевидно, че там става дума за катастрофа, и то катастрофа, която е станала в териториалните води на Съединените щати. Надявам се, че проблемите ще бъдат решени, но не мисля, че може да имаме източници на енергия, които да са 100 на 100 сигурни и от тях, да, от тях няма никаква опасност да се случи нещо подобно. Разбира се, има и други подобни инсталации в открито море и другаде. Не знам дали тази комисия трябва да разгледа тези въпроси, но изхождам от това, че станалата катастрофа, тя е много тежка, няма никакво съмнение за това, то това ще доведе до разговори за това какви предпазни мерки трябва да се вземат при подобни операции. Същото се отнася и за случая в Канада. Всичко това е въпрос на въпрос на това колко ще струва енергията. Плитките газови залежи, които бяха открити неодавна в Канада, много скоро време може би ще доведат до рухване на надлежащите структури. А, има много въпроси, които са свързани с всичко това. Сега, общото економическо управление, глобалното економическо управление. Това е интересен въпрос. В рамките на Г20 се обсъжда този въпрос. Но Г20 не е много странна организация. Тя е плуралистична организация – много странна, но би било интересно Европейският парламент да погледне да види как организации като УНКТАТ, като СТО и други могат да играят някаква роля в този процес. А, аз лично бих бил много доволен, ако G20 да, да даде стимулира преговорите е, от Доха, но според мен не Г-20 трябва да решава този въпрос. Те по-скоро трябва да възложат на определен мандат е, на преговарящите. Ако мислите, че Г-21 ще излезе с някакво решение на е, проблемите, които се обсъждат в Доха, няма да стане. Всеки има различен поглед върху тези неща. Така че има и много въпроси, върху които се отнасят до тези структури. Не трябва да забравяме начина. А, не трябва да забравяме, че съществуващите организации си имат свои позиции по тези въпроси. Сега да. Шри-Ланка. Заедно с Катя Аждан написах писмо, отправих го до правителството на Шри-Ланка. А, а, а, значи бяхме суспендирали обща система, а, докато се задоволят определени критерии. Дайте ни отговор до 1 юли. Дали сме им още една възможност на Шри-Ланка да изпълнат определени критерии, определени изисквания, много ясно определени критерии. И те имат възможност да ни отговорят. Ако отговорят преди 1 юли, ние ще направим необходимото. Ето докъде сме стигнали в момента. Имаме, провели сме така, много пъти интензивни консултации с страната, с Шри-Ланка по тези въпроси. Сега въпросът на Федиван за развитието, комисията по въпроса на развитието. Тук трябва да се направи избор. А, а, въпрос на свобода на словото. Ако нещата се казват анонимно, може би ще чуем повече но нищо не може да попречи, ако някой има някакво становище, да го публикува от свое име. Не съм по принцип срещу публикуването заедно с имената на съответната информация. Може някой, който не иска името му да се публикува, да го каже предварително. Ще разгледам, ще помислим с моята служба по този въпрос. Благодаря, господин комисар. Искам да приключим в 4.30, но и все още има много, които са се записали за изказване. Пет по-точно души. Затова ще огранича времето за задаване на въпросите. Първо ще дам минута на Кристиана Мускардини от ЕНП по минута и половина на задаващ въпроса. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко благодаря на комисаря за неговите отговори по въпроса с Шри-Ланка. През януари е, имаше парламентарни избори в Шри-Ланка, след това последваха други избори и е трудно сега да се дадат конкретни отговори, свързани с Шри-Ланка. Ето защо ние искаме да помолим комисията да удължи сроковете от юли до края на годината, за да можем да се подготвим. Комисарът справо спомена, че трябва да бъдат разкрити нови пазари. Смятам, че това е възможно, ако бъде всето преди това, което беше казано от парламента през минали законодателен период, а именно за глобализиране на малките и средни предприятия. Така че европейските малки и средни предприятия да могат да получат достъп до тези пазари. Парламентът се занима обстойно с този въпрос, занима се с проблемите, които възпрепятстват допускането до пазара на малките и средни предприятия. Трябва економическата дейност да е обвързана с екологични аспекти трябва да сме подготвени и за големи евентуални катастрофи. Такива катастрофи, като тази, която се случи в Африка. Беше изготвен пакет, в който трябва да бъде включен въпросът с митническите тарифи. Да не се допуска незаконна търговия с стоки в Европейския съюз. Следващия оратор има думата от ТНП. Благодаря, господин председател. Отношението ми е, въпросът ми е за синергията, който бе спомена. Става дума за един конкретен случай. значи, Европейска проблема трябва да даде споразумението, съгласието си за споразумението. някои политически групи в парламента искат да замразят приемането на търговското споразумение с Израел. И а, причината са на събитията около ивицата Газа и действията на израелските военни сили. Господин комисар, мислите ли, че споразумението трябва да се замрази или да се отложи? Вие споменахте политически причини. И ако това стане, какви ще бъдат последиците? И накрая, възможно ли е съвета и комисията да се опитат а, да а, възприемат а, едно временно приложение на а, споразумението, ако парламентът замрази, го замрази? Възможно ли е комисията и съвета да се опитат а, да временно пристъпват към временно приложение или условно, ако щете, приложение на споразумението, ако е, работа по него се замрази. Сега Кристофа Фионер също от ТНП. Благодаря, господин комисар. Европейската търговска политика е известна с много неща, но един от нейните най-важни аспекти е следният. Всичко, но не и оръжие. Когато говорим за бъдеще, се моля да възприемете девиза всичко, но не и търговия. много въпроси бяха повдигнати днес, но, всичко, което се каза, не го превръщайте в търговска политика, защото вече, като че ли вече е претоварена европейската търговска политика. Един важен аспект на външното измерение на стратегията 220 е да се осигурят инвести, инвестициите, европейските институции в чужбина. Не съм видял още предложението, но се тревожа, че комисията ще иска да а, сложи край на двустранните споразумения на страните членки за инвестиции. Но, много по-важно е обаче да се създадат рамки за една здрава европейска политика в, по, по, отношение на инвестициите. Един нов модел за Европа. За да, това е важно и за управлението, важно и е за правителствата, за институциите и също така даване на сигурност на европейските страни, от което те се нуждаят. Можете ли да кажете нещо повече за новите идеи в тази област, защото аз съм загрижен Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да ви попитам. Какви промени възнамерявате да направите в, търгов, в търговската политика и стратегия, за да се помогне за постигането на целите на хилядолетието? Намаляване на детската смъртност, преодоляване на крайната бедност и глада. Каква е а, вашата прогноза по отношение на световната економика, опасността от нова криза? Какво мислите по този въпрос? Искам да попитам за по-широкия въпрос за отношението между търговията и финансовите пазари. А, е, сегашната комисия, пък и предишната, вие действахте като представители на финансовите акули, като агенти на спекулаторите. Позволихте им те да шантажират економики на страни като Гърция, Испания и Португалия. А, намаляват се обществените услуги в отговор на исканията на финансовите пазари. Милиардите, които тези паразити изтеглиха от страни като Ирландия, Гърция, Испания и така нататък, би трябвало да се изразходват за предоставяне на услуги, т.е. за подпомагане на търговията. Какво мислите по този въпрос? И накрая, защо упражнявате такъв натиск върху Намибия да сключи междинно споразумение за техническо сътрудничество преди то да е обсъдено от Южно-търговската общност. Значи има редица неправителствени организации, които са се изказали по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Използвам възможността да ви кажа добре дошъл. Но преди всичко Искам да ви поздравя, че комисията е започнала широки консултации за бъдещето на търговската политика. Това е добре. Има много въпроси. Всички индивиди, отделни лица, организации могат да отговорят на въпросите, като разширят разговора за търговската политика. Но, господин комисар, а, тези въпроси ням, ще бъдат ли и на други езици, не само на английски обаче? Искам да попитам. Някои колеги повдигнаха въпроса за последователността на търговската политика и в областта на селското стопанство. Аз бих искал да спомена нещо, което често се забравя. А, това е за търговската политика и научните изследвания, защото много промишлени отрасли оперират на търговски пазари, на които те могат да продават продукти, при които ние имаме техническо предимство. И а, а, предината, която ние имахме в областта на технологията, все повече се намалява нашите предимства все повече намаляват. Какво мислите в, в, в връзка с търговията и научните изследвания сега, особено когато Европа не може да инвестира толкова, колкото и се иска и толкова, колкото би трябвало в развитието на науката и техниката? Сега по отношението на околната среда, на социалните въпроси, вие споменахте неща. Трябва да бъдем по-гъвкави. Е, и бих въвел още бих казал още нещо. Би трябвало да имаме един по-прогресивен подход към правата на човека и към социалната сфера. И накрая последен въпрос. К като комисар, а, какво мислите за отношенията на страните членки, които защитават не само националните си интереси, но и общностите интерес? Благодаря. Сега давам думата на господина комисаря да отговори на зададените въпроси. Мадам Андри Киени. Киене. Uh, well, um, in the uh, ACA agreement, there is no provisional application foreseen. So uh, in, in um, в споразумението не, не се предвижда предварително изпълнение. Така че ако изпълнението е замразено, то е замразено. От това зависи не от комисията. Господин Фелнер. Провокативно беше това, което казахте, да, но да, съгласен съм, не всичко се свежда до търговия, но от друга страна пък разбирам тревогите, свързани с индивидуалните и колективните трудови права и така нататък. Не само Европейския парламент възприема такива актове, също и съвета. И е много трудно да се преговаря по формулировките за оръжие за масово унищожение. Така че опитваме се да постигнем баланс сред всичките тези трудности. По инвестициите. Следващата седмица ще е, се приема от комисията е, съобщението. В момента се разисква от комисарите и не мисля, че има някакви сериозни разногласия, но все пак разговорите не са приключили, така че следващата седмица ще получите това съобщение. То се състои от е, три части. Първо заварено положение, второ разрешение на държави членки, пълномощие на държави членки за индивидуално водене на преговори и и политиката на Европейския съюз като цяло. Е третата част. Ще трябва обаче за тази цел да се определят най-подходящите партньори, това е нещо, което зависи от държавите членки и това е свързано с последния въпрос, който бе зададен от господин Риф. Общностните интереси и интересите на държавите членки. Мисля, че а, в това отношение можем да се справим много добре, стига държавите членки да се съгласят, че вече няма да се уповават на индивидуалните си споразумения ще се следва една обща стратегия. Това разбира се е политически въпрос, но се водят разговори вече усилено по него. Относно Шри-Ланка, мисля, че казах вече какво ще правим. Ако ни дадат отговор, който счетем за задоволителен преди 1 юли, невероятно ще се продължи е, до края на декември, ако това не стане, но да трябва по някакъв начин да реагират на базата на опорните точки, които сме начертали. Има много, което те трябва да свършат и то не е свързано с каквито и да било избори малките и средни предприятия, бариери за достъп до пазара. Приели сме доклад по този въпрос. Вие сте приели доклад по този въпрос, който ние вземаме предвид доста сериозно, защото това е от голямо значение за европейската економика. 90% от предприятията са малки или средни по размер, така че е, трябва наистина да им отдадем а, дължимото и очакваме в тази връзка доклада, който вие ще приемате в парламента. хармонизирането на митническото законодателство. Това е въпрос много не го разбрах, защото мислех, че е, живеем в среда на митнически съюз, но сигурно има някои различия в процедурите. Да, това е възможно. И мисля, че това е въпрос, който трябва да зададете на госпожа Семета, която отговаря за това. Господин Хигинс, не за първи път заключавам, че е, имаме доста сериозни разлики в мненията а, в общата политика и търговската политика. Но естествено това е част от демокрацията, тъй че аз не мога да настоявам, а вие да възприемате моите становища. Мога само да повторя, че категорично не съм съгласен с вас. Защо оказваме натиск върху Намибия, попитахте ми. Ние не оказваме никакъв натиск върху Намибия но положението в Африка е доста налудничо с споразуменията за партньорство. Някои са подписани, по други се водят преговори, някои са парафирани, но не са подписани. правна гледна точка въпросът ви е много важен, защото как ще се изпълняват преференциите. Ние не оказваме натиск върху Намибия, но се опитваме да повлияем на цялостната конфигурация на споразуменията с Африка и се надявам през следващите няколко месеца да се стигне до решение. резултатите, е, свързани с е, трансфера на технологии и научните изследвания. Обсъждал съм този въпрос с комисаря, който отговаря по научните изследвания. И по-специално за Китай. Има а, предложения относно местните новаторски предложения, задължителна сертификация и така нататък. А, много важен е също така режимът. Да. А, не толкова разпространяването на резултатите от научните изследвания, колкото до, това се отнася до режимът, който Китай в бъдеще ще прилага. И дали резултатите от научните изследвания ще бъдат оповестявани и дали ние ще имаме достъп до тези резултати. Има не малко научно-изследователски центрове в, Китай. А, и а, дали има и ще има възможност за а, износа на резултатите от тези изследвания. Това е така един много по-широк въпрос, който се отнася до а, промишната а, и търговска политика на Китай – въпрос, който обсъждаме. Вие, вие сте го обсъждали в тази комисия. Но а, това е един от въпросите, който ще ме занимава и в бъдеще. Благодаря, господин комисар. С това ще приключим тази, е, е, този обмен на мнения. Благодаря ви, че дойдохте и ни запознахте с, с е, своите идеи във връзка с предстоящото съобщение на комисията относно търговската стратегия на Европейския съюз 2020. Колеги, имаме по-малко от 2 часа на разположение. Имаме все още 5 а, въпроса, които ще трябва да обсъдим. Тоест по по-малко от половин час на все, за всеки. И сега без по-нататъчно забавяне да преминем към 12 пункт, 12 точка от нашия дневен ред. So point 12 of our agenda. И така 12 точка от нашия дневен ред е позицията на парламента относно проекта бюджета за 2011 година във вида, в който е изменен от съвета. Моля ви за внимание. Това е а, Първи обмен на възгледи докладчик е Петър Штасни от НП. тъй като комисията Инта ще излезне с становище за бюджетната комисия. Ще разискваме това въпрос. Докладчика обаче мисля, че го няма, ама много ви моля. Ще дам думата Уважаеми господин председателю, колегата Стасни ме помоли да се извиня от негово име, че не може да е тук. Ще говоря в общ план 142,6 милиарда предлага комисията бюджетен кредит и 130 милиарда, което са 12,9% повече от 2009 година бюджетни кредити. Това означава 1,2 милиарда, че са разпределени за замеделие и 4,5 под, милиона под тавана. 45% или 64,4 милиарда ще бъдат насочени за разкриване на работни места и мерки свързани с заетостта. Това е в отклик на финансовата криза. После по 3А перо сигурност и е, правосъдие. А, нарастването е 12,9%, като е, бюджетния кредит с около 15% нараства. Четвърта точка 8,6 милиарда като 70 милиона е маржа като това, което се предлага за 2011 година като прехи разходи е отново в отклик на а, финансовата и економическата криза и исканията от трети страни за финансово подпомагане. Това се очаква да продължи и през следващата година. Общо 770 милиона евро за ОСП плюс 4 милиона евро четвърто перо и още 13 милиона отиват за инициативата за бананите. По отношение на подготвителните действия, искам да подчертая, че има три проекта за бизнес центрове. По подготвителни действия се е е, финансират е, Индия, АСЕАН, Тайланд, е, после продоволствени услуги за Европа. Това са инициативи, които трябва да се финансират максимално скоро. Аз се надявам, че един ден ще разглеждаме в нашата комисия тези европейски бизнес центрове. Що се отнася до бюджета на парламента, мисля, че трябва да се гарантира, че разполагаме с необходимите средства да гарантираме многостранното сътрудничество в СТО, най-вече в рамките на парламентарната конференция на СТО, затова трябва да разполагаме с средства и трябва да се подчертая, че комисията Инта навлиза в нова епоха с влизането в сила на Лисабонския договор, поради което трябва да се уверим, че необходимите ресурси ще бъдат осигурени, за да се справим с новите предизвикателства и увеличени обем на работата на нашата комисия. Та това са в общи линии бележките на Петър Штасни които прочетох от негово име и ще участвам в дебата от негово име също и както и в миналите години ще се радваме да работим с вас. Председателя. Някой иска ли да вземе думата? Искам да благодаря на Питер за свършената работа. Искам само да ви обърна внимание върху два пункта. Това е а, а, фонда за бананите. И ние в скоро време ще трябва да се а, сп, а, да кажем мнението си за споразумение в рамките на СТО а, по споразумението с, а, а, за бананите. И комисията предложи да се създаде, да създаде фонд а, за бананите, който а, има, възникват при него два проблема – първо, сумата е много малка. За всичките страни от Африка, Карибския басейн и, и Тихоокеанския, това за 200 милиона от, от АКТБ. И второ, Значи, това е, показва цинизмът на комисията, която подходи към този въпрос, отпуска а, пари, които бяха отделени а, за а, финансиране на болести, които се дължат на бедността. Тези пари бяха взети, за да се финансира бананите. За мен това е неприемливо и е добре да, водиме, да поговорим за това финансиране. И съвсем набързо втори въпрос. вече две години комисията не дава данни за субсидиите на, за търговията и помощта за търговията. Нямаме данни за нея. Още мисля, че тези два въпроса трябва да бъдат изяснени, когато обсъждаме бюджета такъв случай ще помоля представителите на комисията, ако обичат да отговорят на подигнатите въпроси. Госпожа Сесил Било. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика, който не е тук, но който ще отговаря за този доклад. В тези кратки първоначални бележки искам да подчертая, че Бюджетът е продължение на предишният бюджет. Разбира се, наше главно внимание е отделено на възстановяването, както посочи и докладчика. Колкото до конкретния въпрос за фонда за бананите, то, това е Резултата споразумение е сключено през 2009 година и е, средствата са отпуснати съгласи с съответствие с това споразумение. Другия въпрос във връзка с помощта за търговията. Е, има годишен доклад, издаден от комисията за нашата помощ за търговията. Как се е, изразходват тези средства? Дали стигаме целта за 2 милиарда бях, беше издаден на този доклад преди два месеца, където се посочва, че 2 милиардната цел е постигната и проектът а, а, за а, помощта за търговията, е главно посредството от тези страните от АКТБ а, и а, взимаме си а, за сведение вашите забележки и ще ви отговоря по-подробно по-късно. Благодаря. Благодаря. Някакви бележки в заключение от Даниел Каспари. Добре, в такъв случай ще очакваме становището. Е, което ще обсъдим по-нататък. Сега минаваме към точка 13. Права на човека, социално-екологични стандарти в международните търговски споразумения. Това ще бъде ви обмен на мнение по този въпрос. Докладчикът е Токия Сайфи от НП. Има думата. Благодаря, господин председател. Преди да започна, бих искала да уточня, че графика за приемане на този доклад отговаря на графика на доклада на Арлен Дезир за социалната отговорност на предприятията. Е, и тези два въпроса се движат заедно, тъй като те са свързани взаимно. Е, искам да благодаря на Арлен Дезерти за сътрудничеството. Няма да правя подробно изложение, но искам специално а, да се спра на политическата димесия. Знаеме, че клаузата за правата на човека и прилагането на социалните и екологични стандарти в международните търговски споразумения е комплексен въпрос. От една страна северните страни са срещу екологичният и социален дъмпинг от бързо развиващите се нови страни, от друга страна, южните страни подозират северните, че искат да попречат на тяхното развитие, като настояват за изпълнение на тези форми, че това е един вид, скрит вид протекционизъм. И а, важно е да знаем какво искаме ние от европейската търговска политика в бъдеще нормите на единият европейски пазар по отношение на здравето, сигурността, екологичните изисквания и защитата на работниците и потребителите ни дават специфичен европейски модел, който трябва в известен смисъл да случи за вдъхновение на международно равнище и в международните отношения. Днес трябва да оценим тези отношения положително, т.е. да се дадем сметка за отношението на социалните и екологични норми от една страна и търговските интереси от друго, по-специално търговските интереси на Европейския съюз. А по този, в, в, в тази светлина можем а, а, да пледираме за пренасочване на търговската политика на Европейския съюз. А, а, докладът ще състои от три главни части – многостранна, едностранна и двустранна част. Ето това са, са накратко насоките за размисъл, господин председател. По отношение на многостранните отношения, Европейският съюз трябва да защита а, а, значи, а, а, добри условия за труд и да подпише 8-те основни конвенции на а, МОД, Международната организация на труда. А също така да необходим е орган, който да тълкува нормите и да се намери баланс между нормите за международната търговия и другите норми за международното право. Значи необходимо е а, да се взимат пред, пред, преюдициални решения а, от а, страна на МОД и на СЗО. По отношение на двустранните отношения, трябва да се помисли за либерализирането, условното либерализиране – примерно съкръщаване на графика и достъп до допълнителни пазари за спазване на едни или други изисквания към права на човека, социални и екологически стандарти. Също така, трябва да има различни изисквания към страните в зависимост от економическото развитие на страните. Необходима е постепенност, гъвкавост, в зачитането на социалните и екологични стандарти и изискването към тях. И накрая, в многостранен аспект, в рамките на реформите трябва по-точно да се определя кои са бенефициентите и да се поемат точни ангажименти. Общо казано, преди, по-скоро на место да имаме максимални изисквания, трябва да, приемем, да приемем стъпката на малките крачки, на постепенността, постепенно променяне на менталитета на търговските партньори, за да може да постигнем една по-справедлива международна търговия. Ето това, господин председател, са първите мисли, които мога да споделя с вас по този въпрос. Благодаря. Сега давам думата на Дейвид Мартин. Благодаря, господин председател. Надявам се в крайна сметка да достигнем до съгласие по този доклад, тъй като това е голямо значение за всички групи, представени в нашата комисия. Първо, винаги когато подготвяме е, споразумение за свободна търговия, правим оценка на економическото въздействие. Мисля, че заедно с това трябва да направим оценка на въздействието върху правата на човека. Аз не искам да говоря за конкретни страни, но просто ще дам пример. Да вземем Колумбия. Комисията смята, че по такъв начин ще доведе Колумбия до по-съществен напредък по устояването на правата на човека. Когато спасвам, е, сключвам обаче споразумения, мисля, че е добре независим орган да прави тази оценка. Какво ще е въздействието върху правата на човека? И мисля, че това е нещо, което трябва да отстояваме като идея. Що се отнася до социалните и екологичните стандарти в нашите споразумения, а това е нещо, което вече направихме за Корея и мисля, че трябва да го включим и в другите а, споразумения за свободна а, търговия с други страни и трябва гражданското общество да следи прилагането на клаузите за правата на човека. По ОСП+, надявам се, че ще се съгласите. Знаем, че ще се преразглежда регламента за ОСП+, но а, Споменахте ОСП Плюс във връзка с Международната организация по труда. Не мисля, че е добре избирателно да налагаме указания. ОСП Плюс трябва да се следи изпълнението последователно и тясно. И се надявам, че госпожа Сайфи ще се съгласи с мен. Относно споразумението за съоръженията за изтезания. Това е нещо, което също трябва да се гледа в контекста на а, споразуменията. А, после при а, споразумения за страни като Иран, пак трябва да се види а, дали а, не, не, не са останали вратички за, а, за обикаляне на а, тези изисквания. Следващия оратор. Благодаря ви. Това е първото ми заседание на тая комисия. Искам да приветствам съгласието, което сте постигнали с другите комисии, в това число екологичната. Призовавате и вие и те е, да се приемат е, е, обвързващи разпоредби, такива с задължителен характер, защото доброволните не са ефективни. А зелените смятаме, че следните мерки трябва да се въведат. Първо, Главите за устойчиво развитие в споразумение също трябва да са с задължителен характер и трябва да има уреден механизъм за разрешаване на спорове. После трябва да се осигурят регулярни оценки на въздействието спрямо относно устойчивото развитие. Сега има такива, но не винаги заключенията водят до някакви особени промени в хода на преговорите, поради което смятаме, че трябва да по някакъв начин да се гарантира че тези преговори зачитат повече приоритетите. След това, а, необходимо е да се извършват по-сериозни оценки на въздействието на споразуменията върху работещите, работниците и служителите. либерализация на режима, а също трябва да се следи и да се коригират грешките. И накрая препоръките на специалния представител на ООН по въпросите на бизнеса и правата на човека, така наречения доклад за защита, зачитане и корекции. А това е една политика, която смятаме, че трябва да бъде пренесена и в европейската политика. В тази връзка бих искал следните въпроси да бъдат зададени на комисията най-вече шведското и а, Испанското председателство с, одобриха инициативата Руджи. А, бихме искали да знаем какво се е случило от тогава в комисията по това въпрос и по какъв начин комисията би могла да а, следи задължителното изпълнение а, на разпоредбите в а, а, главата за устойчиво развитие. Тъй като Лисабонския договор разриш, разширява отговорностите на Европейския съюз в областта на инвестициите, а пък комисията трябва да регламентира по- щателно инвестициите. Бих искал да знам а, на какъв етап е комисията с предложението си за регламент за инвестициите. Очаквам с нетърпение отговор на, това, на моите въпроси. Председателя, благодаря. Приветствам ви на заседанието, първото ви заседание на нашата комисия. Надявам се, че ще се чувствате добре тук. Не ни остава много време, напред във времето. А, давам думата на следващия оратор за кладко изложение. А, значи понякога като че ли е, са наив, сме наивни. А всички тези въпроси, които са днес до околната среда и до социалните изисквания, ме карат да се боя, че това, тази дебат ще бъде нещо, което ще повтаряме година след година. Оставам впечатление, е, че комисията си казва, о, парламента иска да включи много неща в социални и екологически изисквания в нашите търговски споразумения. От друга страна, разбира се, има исканията на страните от юга които те си казват, а европейците искат да са а, уверени, че ние сме подписали всички международни конвенции, споразумения по тези въпроси и че ги зачитаме. Обаче, нещо, което се отдася и към исканията на комисията, и към тези страни, няма никакви средства за принуда, никакви средства за контрол. Как постигат споразумения се изпълняват. Значи тук става възможно две неща. Способност за изпълнение и способност за контрол и принуда. За налагане на това изпълнение. Значи ако ние не вземем предвид тези два елемента, само ще приказваме като едни наивни оптимисти. Благодаря. Най-напред една обща бележка. Четири стандарта по норми по отнош... нормите по отношение на човешките права са много важен проблем. Но това не значи, че не трябва да търгуваме с тези страни, които не ги спазват. Защото едно е да бъдеш потиснат. Това не е хубаво, разбира се. Но не по-добро е да бъдеш хем потиснат, хем беден. Значи, затова е важно да използваме е, човешките права и социалните и екологически стандарти, по-скоро като е, стимул, като морков, ако искате, а не като извинение да не търгуваме. Защото когато няма търговия, това е, резултатът е бедност, а пък бедността в никакъв случай не е добра хранителна среда за развитие на човешките права. Мартин каза нещо, което ми напомня е, следното. Интернета е ключов инструмент за постигане на нашите цели в отношението на правата на човека. Виждаме това и в Бирма, и в Иран, и в Китай. И тревожим се и с основание, когато европейски фирми помагат на диктаторите да потъпват човешките права, да отнемат достъпа до интернет. когато хората пишат критични блогове, например, в една трета страна, и когато блогърите биват затварени, затварани, не трябва да забравяме, че има примерно Говори се, че има италиански фирми, които помагат за създаване на мрежа за цензуриране на тези връзки в Куба, например. А, една... Преди няколко години а, имаше едно предложение а, ставаше дума как може да се стимулира в европейските страни предложение подобно на предложението Голфер в САЩ. За да се види как се използва техниката и къде може да се използва за ограничаване на свободния достъп до интернет. ще изпратя на Юми Сайфи тези предложения, а, а, защото мисля, че Съединените щати в това отношение поне са по-напред от нас и си струва да се получим от тях. Гуе. Благодаря, господин председател. А, някои а, а, десни а, депутати очевидно предпочитат човешките права и социалните и екологични стандарти да не бъдат включвани в, а, споразуменията за международните търговски споразумения. Ето това а, фактически е същината на това, което каза преждеговорившия. Значи не става дума само за свободна търговия, но търговия, която да е свободна от каквито и да е ценностни изисквания. И това е, мисля, че мнозинството от обикновените хора в Европа биха възразили срещу подобен подход. Защото а, трябва да бъдем справедливи към всички. И мисля, че трябва да настояваме да съществуват механизми, за да можем да чуем гласът на местните общности, на местните хора, които в много страни, в е, много континенти страдат от резултатите от е, международните операции на Европейския съюз, операции, които имат за цел извличане на печалби и влизат в разрез с човешките права и с други социални изисквания и би трябвало именно тези нарушения бързо да бъдат е, довеждани до знанието на Европейският парламент и на другите европейски институции и страните членки, за да бъдат поправени. В никакъв случай не трябва а, е, а, е, да приемаме а, липсата на стандарти или принизяването на стандартите от тези фирми. А в някои случаи Европейската комисия участва в тази работа. Това се отнася и до съдът на европейските общности в Люксембург. Е, се до това, когато не се дават пълни права на работниците иммигранти и така нататък. Ужасът, на който сме свидетели в Мексиканския залив, е също пример в това отношение. Комисарят каза, ми това е злополука. Обаче това е едно скандално отношение от страна на един комисар. Фактът е, Факт е, че съществуват доказателства, ясни доказателства, че а, търсенето на по-големи печалби и на по-ефтино производство са били причината за тази злополука. Вижте какво стана в а, Нигерия, в делтата на река Нигер. А, и а, това са проблеми, които работните хора в целия свят се сблъскват тези проблеми и ние трябва да направим така в отношението на Европейския съюз тези страни, тези проблеми да бъдат поправени и да не възникват повече. Сега господин Луис Партеро от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин председател, за тази възможност да говоря от името на комисията. Ще се опитам кратко да бъде изложението ми. Първо искам да подчертая, интереса на комисията а, по отношение на дебатите на комисията ви по този така важен доклад. Ние разработваме политиката, Европейския парламент, разбира се, отговаря също за разработването на тази политика, така че диалога и обмена на информация и на възгледи е много интересен за нас. Надяваме се и ние да сме от полза за вашата комисия. Второто нещо, което искам да кажа е, че тия теми често се описват като дихотомия между ценности и интереси. Може би това не е най-добрият начин да се представи въпроса. Интересите са си интереси, ценностите са си ценности. В действителност обаче трябва да балансираме нещата, да ги съчетаваме. Именно това е подхода на комисията Опитваме се да популяризираме европейските ценности извън Европейския съюз, но винаги има едно такова съображение, че ние сме водени от нашите економически интереси. А, а това пък от друга страна води до налагането на някои минимални а, стандарти в взаимодействието ни с други страни, И бих казал, че в последните споразумения, договорени от комисията, в това число и това с Корея, именно тази позиция сме се опитвали да прокарваме с включването на социално, и, екологич, и екологично законодателство като изисквания. Нека да подчертая също така, че това са задължителни глави, те, имат, те водят правни задължения, както и други разпоредби, които не са с задължителен характер. В момента се водят преговори по системата за разрешаване на спорове с участието на независими арбитражни органи, които да се занимават с проверката на досието по изпълнението. Та това са темите, които в момента комисията гледа и договаря в рамките на споразуменията за свободна търговия. Друго нещо, което бихме искали с вас да разгледаме, какви да са корективните мерки, дали да има економически наказания в случай на нарушение. Това е от... Това според нас е отделен въпрос, който трябва да се разгледа. Комисията смята, че други средства за разрешаване на такива проблеми биха били по, по-ефективни, но трябва да се знае, че съществуват средства за разрешаване на спорове. Не искам да отнемам повече от времето ви. Но едно важно съображение, което в момента а, разглеждаме е необходимостта да се осигури възможност за изпълнение на разпоредбите, по които вече е постигната договореност, за да може да има смисъл цялото това упражнение. Разбира се, за тази цел трябва да ни бъдат разпределени и предоставени необходимите за това ресурси. Та с удоволствие ще участвам и по-нататък в дебата в вашата комисия по този въпрос. Председателя, благодаря ви. И давам думата на Токия Саифи за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Няколко бързи забележки. Преди всичко, е, благодаря на колегите за тяхното участие. Искам да привлека вниманието на колегите към факта, че, че този доклад е за права на човека, социални и екологични стандарти в международните търговски споразумения. Правата на човека са важни, но става дума не само за тях, става дума и за околната среда, става дума и за социалните изисквания. Това е главното, което искам да кажа. Нека а, не изпадаме в, в изброяване на добрите си намерения, нека бъдем прагматични, за да можем да вървим напред по този въпрос. Не мисля, че трябва а, да бъдем наивни и да а, искаме неща, които предварително знаем, че едва ли ще бъдат изпълнени. Напълно съм съгласен с Девид Мартин и мисля, че имаме а, пълно единодушие по отношение в, в, в политическите групи в това отношение. А именно, че трябва да вървим напред с малки крачки. А, благодаря на комисията за нейното изказване, нейната помощ. Искам да ви напомня, че проектът докладът ще бъде обсъден на 28 септември. И ще имаме тогава мнението на Комисията по околната среда и по заедостта. Сега стигаме до 14 точка от дневния ред. Търговски отношения на Европейския съюз с Латинска Америка. Имаме работен документ, представен от нашия докладчик Хелмут Шолц от ГУЕ. Както знаете, е, в Латинска Америя се случиха, случиха немалко неща напоследък. Бяха сключени споразумения с асоцииране, бяха сключени споразумения с Колумбия и Перу, бяха подновени преговорите с страните от Меркосур и нашата комисия много внимателно следи тези преговори и обмисля бъдещите рамки за нашите търговски отношения с Латинска Америка. Тоест, а, този доклад, който сега ще обсъдим, е особено важен. Сега ще дам думата на Хелмут Шулц, който да представи работния документ. Благодаря, господин председател. Първо, Нашата комисия имаше възможността и задачата да изготви инициативен доклад, свързан с търговските взаимоотношения с страните от Латинска Америка. Трябваше да бъдат включени какви са перспективите за една такава международна търговия, както и да се дадат основните сигнали и насоки. Тази тема е много актуална, както вие споменахте. Имаше среща на върха между Европейския съюз и страните от Латинска Америка в Мадрид, където бяха посочени основните точки. Важно е когато изготвим един а, доклад в рамките на нашата комисия и въобще в парламента като цяло, трябва да се изхожда от а, актуалната и настояща ситуация и да се поставят а, мерки за в бъдеще. Вече имаше една първа размяна на мнения по този доклад. Бяха зададени редица въпроси. Какво може да направи Европейския съюз? Така че в Латинска Америка Европейския съюз има по-голямо економическо влияние и присъствие. Също и какви са културните измерения в нашите взаимоотношения с Латинска Америка. Разбира се, нас ни свържват исторически, културни, политически връзки с тези страни. Какво можем да направим, за да бъде тази търговия а, в полза на един економически проспери, просперитет в а, тези страни, да се стимулира економиката в тези страни. По какъв начин а, можем да дадем нашия принос за економическото развитие на самия Европейския съюз в рамките на партньорските споразумения с страните от Латинска Америка. Разбира се, запазва се подхода за регионалното партньорство. Беше проведено едно изслушване, където беше подчертано различието между отделните региони. Говореше се и за Меркосур, говореше се и за търгов... споразумението за свободна търговия с Мексико. Трябва да се направи анализ за по-нататъчните мерки. В работния документ ще се опитам да дам някои насоки, един вид как да се получи един баланс между търговски взаимоотношения между Европейския съюз и Латинска Америка. На второ място, какви са заключенията от срещата на върха в Мадрид между Латинска Америка и Европейския съюз. И на следващо място, как от страна на нашата комисия можем да откликнем на сложна на ам, сложната смесица от а, а, екологични аспекти, политически аспекти, економически аспекти. Ние сме наясно с а, сложността на въпроса. Наясно сме и с а, проблемите, свързани с споразумените за свободна търговия с Колумбия, Перу, Еквадор, Боливия. Знаем проблемите свързани с търговията с бананите. Знаем и какви са проблемите свързани с поразуменията сключени с страните от АКТБ. Може би ще трябва да се подпише ново споразумение с Еквадор да се преосмислят е, търговските взаимоотношения с тази страна. Според мен е важно сега, дори при предварителния вариант на доклада, да се обсъдят основните въпроси и важно е да се спрем още веднъж на тези аспекти в рамките на работния документ. На следващо място искам да предложа един докладчик в Сянка, с който да работим в тясно сътрудничество така че с него да може да се обсъжда документа от работния до окончателния му вариант. така че да може в крайна сметка окончателния доклад да бъде приведен в действие. Това е моето намерение и а, смятам, че още през юли, по време на заседанието на комисията, ще може да представя първия вариант на доклада и след това в през октомври в пленарна зала да бъде подложен на гласуване. Благодаря ви и се радвам за нашето а, бъдещо сътрудничество и за вашите коментари по работния доклад. Благодаря, Хелмут Шулц. Значи, вашия доклад ще бъде разгледан на срещата през, през юли. А сега ще дам думата за изказвания по проекто доклада. И включително точките за размисъл. давам думата на господин Метин Казак. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. намирам, че работният документ, който колегата Шул се подготвил и който ни представя, обхваща редица аспекти на отношенията с Латинска Америка. И макар и да не съм съгласен с всички позиции в документа, мисля, че анализът му е доста а, изчерпателен. Истина е, че среща на върха през 2008 година с страните от АКТ на П бе, бях, беше много полезен за уточняване на нашите стратегически отношения с тези страни. Докладчикът повдигна няколко по-нови елементи, например предложението, което се предлага за търговията с банани в рамките на СТО. Но и тук остават все още нерешени проблеми, трябва, на които трябва да се вземат предвид. Не трябва да забравяме, че в Латинска Америка ние сме в конкуренция с азиатските страни. изнасяме повече промишлени стоки, внасяме повече суровини. Докладчикът спомена целите на хилядолетието. И според мен търговията може да помогне за постигането на тези цели. Несъмнено, че е така, но не трябва да бъдем толкова критични в това отношение, по отношение на споразумението за свободна търговия. Мисля, че тези споразумения могат да имат много благотворно въздействие върху постигането на тези цели. Господин Шулц също така подчерта преговорите между Европейския съюз и Меркосур е, е, остана с впечатлението, когато разговарих с е, комисаря Декухт, че комисията не е много склонна а, да преразгледа мандатът, който е даден на комисията по този въпрос, така че трябва да видим как ще се развият нещата по-нататък. В работния документ има много препоръки. А по отношение на развитието. И тези предложения, според мен, са много важни, но те по-скоро са в рамките на правомощията на Комисията по развитието. И накрая, смятам, че економическата зависимост трябва да се избягва, но не бих, бих бил по-предпазлив в констатациите си. Без да давам, без да привеждам доказателства за една или друга зависимост на страните в Латинска Америка. А, така че с голям интерес ще продължа да следя този дебат, който ще бъде много полезен и много важен. Госпожа, благодаря Метин. Сега представител на НП. Благодаря, господин председател, Благодаря на господин Шолт за неговия доклад. Смятам, че това е един много разумен доклад, въпреки че има и някои точки, по които имаме различия в мнението. Но, в крайна сметка, като цяло, докладчика е... А, докладът е положителен. Този доклад може да допринесе за създаване на допълнителни инструменти за справяне с кризата. Трябва да предприеме мерки за стимулиране на търговията. Търговията е един, едно средство, чрез което можем да изнасяме нашите ценности. Смятам, че Търговията трябва да е един механизъм за интеграция. Аз съм съгласен, че трябва да се използват всички средства и всички възможности, за да се подкрепят малките производители. Когато се подписва споразумение с една страна, винаги трябва да се има предвид и ползата за малките производители. Трябва да има симетрия. Задълбочаването на търговските взаимоотношения допринасят за коригиране а, на дисбаланса. По този начин се създават и възможности за инвестиране в трети държави. Беше споменато а, и разширяването на споразумението с Аденската общност. Европейския съюз трябва да даде един шанс на тези страни, които искат да направят крачка напред. Смятаме, че Еквадор трябва да предприеме такива стъпки в бъдеще. Боливия трябва да вземе едно независимо решение, което да има неутрални, а не политически основания. По отношение на Меркосур – е, трябва да използваме всички средства. Това е наше задължение да изготвим едно балансирано и разумно споразумение. Господин председателю, ще спра до тук. Eh, Благодаря, господин председателю. Разбира се, аз искам да изразя моите поздравления към докладчика. Аз подкрепям основните насоки на този доклад. Радвам се, че това е мнението и на НП. Е, както вече беше споменато, има някои точки, по които сме постигнали съгласие, по други, които не сме. Не искам да говоря надълго и на широко, но бих искала да е, спомена, че трябва да се спазва един основен принцип. Господин Шолц каза на пример, че чрез търговете трябва да се създава благоденствие и благополучие – конвенциите, свързани с търговията, трябва да са балансирани. Трябва да има двустранен напредък и по този начин ще се преследват многостранните цели. Често беше споменавано, а, че преследването на двустранните а, цели не трябва да изключват преследването на многостранните цели. Това включва и ам, едно справедливо споразумение а, в рамките на кръга от Доха. По отношение на развитието има няколко нюанса. Политиката на развитие стои ам, до политиката за външна търговия. Значение има и степента на развитие. Например, ако сравним Бразилия и Боливия, не можем да направим един паралел между тези две държави. Щом различията в тяхното развитие са толкова огромни. Европейския съюз, разбира се, предоставя много помощ за развитие, както и помощ за търговия. Това е един допълнителен инструмент, чрез който се оказва сътрудничество. Не искам а, да говоря надълго и на широко. Искам да спомена три аспекта, по които не сме постигнали съгласие с господин Шолц. Темата беше спомената от колегите преди мен вече. Моята политическа група не може да приеме факта, че докато Боливия или докато съда на аденските общности не издаде своето решение, свързано с Боливия, всякакви споразумение и преговори трябва да бъдат замразени. Трябва да изчакаме решението на съда. Колегата преди мен спомена този въпрос, но има сигнали, които сочат, че а, Боливия ще отегли своята жалба а, от съда на денските общности. Имаше и други а, новости. Беше споменато, че положението на Боливия не е толкова лошо и не е по-лошо от това на Еквадор. И така искам да направя едно обобщение. Разбира се, оказва се и помощ на страните от АКТБ, оказва се помощ при търговията с банани, разбира се, включително и от бюджетни средства. Трябва да се гарантират а, достатъчно средства. 2 милиона евро са отпуснати. Комисията все пак има а, мандат по този въпрос. Ние трябва да следим развитието на нещата. Може би трябва да има една оценка на развитието. Оценка на въздействието, извинявайте. Трябва да следим как се развиват нещата в Меркосур. А, не мога да говоря колкото си искам, за това спирам. Това е само първи обмен гледища. Ще има други възможности да говорим по тая тема. Време е сега да чуем комисията и давам думата на Матиас Юргенс. Моля накратко да се изкажете. Благодаря ви, господин председателю. Няколко коментара действително и от наша страна. Приветстваме интереса, който засвидетелства Европейския парламент във връзка с отношенията ни с Латинска Америка. Това е и в миналото е било така и ние се радваме, че и сега продължава да е същото положението. Приветстваме като цяло съдържанието на доклада. Има сближаване между а, политиките ни като цяло и а, идеите в конкретния доклад. А именно утвърждаване на нашите цели, в търговията и инвестициите. И това не се прави откъснато, ами се отчита, че тия политики трябва да са в съответствие с по-широките политики на Европейския съюз в Латинска Америка, именно социално сближаване, регионално развитие и устойчиво развитие. И това също във връзка и с новите цели за развитие на Европейския съюз. Та за това с този регион сключваме не просто а, споразумение за свободна търговия, ами а, споразумение за асоцииране, което води до последици от третия стълб. Съгласни сме, че от двете страни е необходимо, необходимо да има ангажираност, необходимо е последователна либерализация, а, необходими са по- дълги преходни периоди за тази либерализация и също по-конкретни мерки за а, осигуряване на сътрудничество, например укрепване на институционалния капацитет също инвестиционни програми в помощ на а, малките и средните предприятия и изближаването на малките и средните предприятия в Латинска Америка и в Европа. И накрая а, един аспект, по който мненията ни се различават. А, отношенията с Боливия бяха, по, бяха засегнати. Ние смятаме Съгласни сме, че процесът в Боливия си е вътрешен въпрос, това обаче не означава, че ние оставяме Боливия на страна и че обръщаме гръб. Както знаете, предоставяме сериозна подкрепа на Боливия. Това е най-големия реципиент в Латинска Америка на помощи. И накрая Европейски съюз и Меркосур докладчика предлага да коригираме директивите. А, ние не смятаме, че това е наложително, обаче. Но разбира се, е, днес проведохме един обмен на мнения, имало е такива и в миналото, и в бъдеще ще продължат. Това, което искаме да кажем е, че и без да изменяме директивите за преговорите, можем да вземем предвид спецификите на региона и максимално адекватно да проведем преговорите, но като цяло ние приветстваме същината на политиките, които в момента разписвате и това са политики, които сме договорили през май в Мадрид на срещата на върха. Председателя. Благодаря. Има ли някакви заключителни бележки? Благодаря, господин председател. И аз накратко ще се изкажа. Благодаря за коментарите. Казва докладчика. Също и за тези коментари, които бяха в противоречие с доклада те да се обсъждат. А, когато обаче говорим за тези търговски отношения, трябва да са максимално открити и трябва да признаваме конкретните недостатъци. През последните няколко седмици имах възможност да посетя някои от страните от региона и проведох много, много разговори с хора, които пряко участват в международната търговия за да чуя какви са техните очаквания спрямо а, отношенията с Европейски съюз. А, доста положителни са очакванията им, макар и да има някои сериозни а, опасения. А именно, че Европейския съюз като гръцка сила упражнява а, сериозна намеса в страните от региона. Смятам, че ако подхождаме към търговията като един, равнопос... като един взаимодействие на равнопоставени страни, а, е, трябва да вземем предвид както техните очаквания, така и техните опасения. Затова споменах по-конкретно Меркосур и факта, че Бразилия в момента е една доста самоуверена страна – те казват, ако Европейския съюз не отговори на нашите очаквания, ние ще ви заменим с друг партньор. И Европейския съюз трябва да си даде сметка за това и да откликне на такова едно ново предизвикателство. За общия план на партньорството. Това го споменах, за да се замисляме от тук нататък как да си организираме работата. А, за мен а, беше много интересен разговор с комисаря Дегухт а, и неговия поглед върху дългосрочното развитие на а, търговските отношения. Като именно сега имаме възможност да включим стратегическия план за да разпишем една по-ясна перспектива за по-нататъчното развитие на отношенията с страната от Латинска Америка. Споразумението за бананите, да, това е тема, която подлежи на допълнителни разисквания преди да се напише доклада. Аз съм говорил както с производители, така и с търговци на банани, както големи, така и малки в Еквадор ми дадоха ясно да разбера, че това за тях е, е въпрос на живота и смърт, ако те, да, това дали ще има достъп до европейския пазар. Така че естествено, че трябва да е, подхождаме много деликатно към този въпрос. Както комисията, така и държавите членки. Трябва много внимателно да организираме е, тая търговия. Но това трябва да го обмислим много внимателно, като вземем предвид интересите както на производителите, така и на търговците. И не става въпрос само за Еквадор, само за Колумбия, само за АКДБ. Има отношения в рамките и регламентира в рамките на СТО. А, и на базата на всичките тия съображения трябва да решим как ще си организираме търговските отношения в тази област. И много се радвам на партньорството, което се получи е, с е, колегите. По тия въпроси благодаря ви. Добре, очакваме проекта доклада, който ще разгледаме през юли. Благодаря ви. Нека да преминем към 15-та точка от дневния ред. Много важна точка, а именно преговори относно споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Индия. Как да се увеличи обмена и обмена на а, услуги. Преговорите започнаха през 2007 година. До сега са проведени 8 кръга от тези преговора като последния от тях бе проведен в Делхи тази година, януари. Индия е много важен търговски партньор за Европейския съюз и също е една растяща економическа световна сила. населението е повече от 1 милиард и а, стабилни економически растеж превръща страната в една от най-бързо растящите економики в света. Следим много внимателно преговорите. Затова мисля, че именно сега е много уместно да се проведе а, този обмен на мнения по въпросите на напредъка по преговорите. И бих искал в тази връзка да дам думата на комисията. Игнасио Гърсия ще говори. Заповядайте. Добре дошъл отново при нас. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да мога да ви дам актуализирана информация за състоянието на преговорите с Индия. Както вие сам казахте, това вероятно ще бъде едно извънредно важно споразумение за свободна търговия. Ако успеем да сключим подобно цялостно, амбициозно споразумение, то ще ни даде така едно много важно предмостие в един много бързо развиващ се пазар, който същевременно е и високо протекционистски. Тоест очакванията са много големи и може да се каже, че сега влизаме в критичния етап на преговорите. Етап, на който ще бъде необходимо да установим дали ще можем да преодолеем някои от главните трудности, които са предотвратявали сключване на подобно споразумение в миналото. Трябва да кажа, че ми се струва, че Индия е много активно участва в преговорите, че индийската страна съзнава, че за да може да се сключи споразумение за свободна търговия с Европейския съюз, че трябва да се вземат някои трудни политически решения от индийска страна, и изглежда, че съществува политическа воля за това. Няма да правя подробен доклад, но искам да се спра на три най-важни економически въпроса, които според мен през идните месеци ще изиграят най-важна роля за това дали ще му успеем да сключим подобно споразумение. Първият въпрос е тарифите митническите тарифи и да е направил едно предварително предложение по този въпрос, където се елиминират митата за около 90% от стоките и тарифните редове. Но за нас е ясно, че по този въпрос Индия трябва да направи повече. Необходимо е Индия да подобри предложението си значително в някои ключови економически сектори. Например, текстил, автомобилите, химикали, машини, вина, спиртни напитки и някои селско-стопански продукти. Ясно сме казали на индийските колеги, че е абсолютно е необходимо Индия да включи предложения в тези сектори в своите предложения. Това се отнася и за други сектори, които са много важни, за да може да елиминираме готови сме да елиминираме, е, премахнем митата по-бързо от Индия в някои отношения. Но все пак е, тяхното приложение е много важно. Втората е, решаваща област, това са услугите. Индия активно участва в преговорите. Тя има така много сериозен интерес към услугите в рамките на многостранните преговори, но в контекста на двустранните ни преговори очакваме Индия да направи повече, предложи нещо повече от това, което е предложила в Женева, като включи някои важни економически и деликатни сектори, като застраховките, на услугите на дребно и почтенските услуги. Но и ще кажа, че ако Индия направи отстъпки, ние трябва да сме готови да направим отстъпки. И един много важен въпрос в тези преговори, това е временното движение на а, високо квалифицирани а, индийски специалисти, които трябва да бъдат в състояние да предлагат временно услуги. Не става дума за иммиграция, става дума за временно предлагане на услуги. Друг, третият економически важен въпрос, който ще има ключово значение – е, е, това са поръчките. Е, смятаме, че пазара за поръчки е много важен в търговските преговори. Индия нямаше мандат да преговаря по този въпрос, но ясно е за нас, че това ще бъде ключов елемент от споразумението. През следващите няколко месеца трябва да видим напредък по тези въпроси. Е, въпрос, който очакваме да бъде нелесен, това е въпроса за търговията и устойчивото развитие. Не един път сме обяснявали на Индия защо отдаваме такова голямо значение на този въпрос. Важното е от сега до октомври когато ще се състои срещата на върха между ЕСЕ и Индия, трябва много активно да работим с индийските колеги, да се опитваме да намерим начин за един политически пробив и решаване на оставащите проблеми. Ако успеем да ги решим до октомври, мисля, че ще имаме благоприятна възможност да на, на, излезем на финалната права за сключване на споразумение. Е, и след това ще започнем преговори по този въпрос след срещата през октомври. Но за да постигнем това, ще трябва да водим много активни преговори между Европейската комисия и нашите колеги от Министерство на търговията на Индия. А, става дума за усилия не само от това на преговарящите, но и за политически усилия. Е, въпросът е важен и аз бих изслушал с внимание всички предложения и забележки, които колегите от Европейския парламент могат да направят. Благодаря. Забелязвам, че колегата Грем Уотсън, който е председател на делегацията на Европейски съюз Индия, е тук и искам да го попитам, иска ли да се включи в тази дискусия и да сподели с нас вижданията си по този въпрос. Благодаря, господин председател. Господин председател, това е първата възможност, която съм имал да следа а, обсъждането на вашата комисия по време на този парламентарен мандат. С голямо внимание изслушах дискусията по 13-та точка по доклада на госпожа Сайфи. И гледа, че парламента трябва по-задълбочено да обсъди това как подхожда към подобни споразумения. Става дума за граждански, социални и екологични стандарти. Той е прав, но може би трябва да се отнасяме различно към автокритичните режими и към демокрациите. А Индия е пример именно за това. Индия има 2% дял от паз, европейският пазар, а ние имаме само 17% дял от техния пазар. Очевидно е в интереси на двете страни да разширят а, търговията си. Мисля, че малко повече даже в наш интерес, е, отколкото в индийски интерес. Защото има възможности за развитие на бизнеса. Но очевидно разширяването на отношенията е в интереси на двете страни. Но това, което подразбрахме от разговорите си с, англи... с индийски законодатели, те искат е, споразумение, но не споразумение, което обхваща нещо повече от търговията. В рамката на споразумение за свободна търговия е, те искат именно това. Ако искат търговско, искаме търговско споразумение, то трябва да се ограничи до търговията, а не да обхваща и други въпроси. Така че трябва или да нямаме споразумение и да лишим нашите граждани от предимствата на едно подобно споразумение и да решим да искаме споразумение, но то в по-различни рамки, като обсъждаме правата на човека, социални и екологични стандарти, което според тях е отделен, отделен разговор. Според мен, ако искаме да обсъждаме правата на човека, социалните и екологически стандарти в Индия, така както и следва да го направим, е добре да помислим дали не е по-добре да водим тези разговори, като сключим едно взаимно, взаимно ползатворно търговско споразумение и наред с това да, да говорим за тези стандарти, или просто да ограничим взаимната си търговия. Но тъй като ние се борим още от 2006 година за сключване на споразумение за свободна на своята търговия, а, но трябва да бъдем, да, да знаем, че 28-те щата на Индия много често взимат решения, които влияят върху търговията и са много често доста скъпи за нашите търговци. А, затова а, е, ние, а, като не можем да постигнем а, е, многостранно отправление по кръга на разговорите с Доха, според мен Европейския съюз ще има значителни предимства, ако сключим споразумение за търго... свободна търговия, двустранно споразумение с Индия. Когато бяхме в Индия, господин председател, срещнахме се там и с индийски противници на споразумение за свободна търговия и слушахме техните доводи. Много от тях бяха загрижени как ще повлияе то върху заетостта в Индия. Някои е, се опасяваха, че ще се ограничи достъпът им до лекарства. Разбира се, когато се отвори един пазар, от това следва промишлено преструктуриране, което в много случаи е благотворно, но някои хора ще загубят работата си, за сметка това се откриват работни места в други сектори. Проекто споразумението, което обсъждахме изрично, казва, че то не трябва да доведе до по-намален достъп до лекарства. И е, в заключение, господин председател, мисля, че не трябва да си въобразяваме, че економическото развитие, където и е да било по света, не се сблъсква с е, едни или други трудности. Не трябва обаче да подценяваме е, потенциала на свободния пазар да помага на хората да преодолеят бедността когато посетих Хонг-Конг и китайския брак през 80-те години, забелязах там, установих как свободната търговия е, е измъкнала от лапите на бедността цяло поколение. Е, и върховният представител за външните отношения в момента е с Индия и е потвърдил, че ние бихме искали да сключим споразумение за свободна търговия до края на годината и парламента трябва да реши кой път, по кой път иска да поеме. Аз бих искал сега да попитам а, как включваме, как ще се включат в него а, а, обозначенията за происход, защото аз съм, ми се е случвало да пия портвайн от Индия. И някой ми каза, че много спиртните напитки в Европа се произвеждат в Индия. А, става дума, разбира се, тук и за защита и на, на, на, на правата върху интелектуална собственост. Но ще дам думата на Астрид от Благодаря, господин председател. Не исках да го спомена, а, но когато споменахте портвайна е от Индия, а, и, и, има един интересен израз. Говорих с един член на делегацията Инта и с член на делегацията за Индия. И във връзка с това искам да спомена. Когато бях в Индия, за това беше първото ми посещение там, но чувал съм какво е било положението по-рано там. И е, бях удивен от е, влиянието на Лисабонския договор върху това как, какво беше отношението към, към нашата делегация, различно от миналия, предишния път. се, че те сега така много по-високо ценят парламентарната делегация, нещо, което беше интересно да се види. И в рамките на търговските преговори също. Не трябва да забравяме, когато преговаряме с Индия, че Индия не е бедна страна. Индия по-скоро е страна с много бедни хора, в която живеят много бедни хора. Иначе страната е богата, и, има и места, където никой не е беден. И места, които са много различни от това, което човек си представя, когато ще каже Индия. Сега за търговското споразумение, напълно съм съгласен с господин Уотсън, че нашите събеседници от Индия показват голямо нежелание да говорят за социални въпроси, опазване на околната среда и така нататък. И това, което чувам от много колеги, пък и аз го мисля, че трябва да направим, намерим някакъв начин да не обвързваме търговското споразумение с екологични изисквания и други подобни, а да намерим начин да покажем на индейците какво искаме, когато внасяме техни стоки Например, че не искаме да внасяме стоки, които са произведени с детски труд, че искаме е, а, стоки, които са произведени при зачитане на общоприятите а, е, трудови закони и така нататък. Знам, че е много труден въпроса, но ако тези въпроси цяло се пренебрегнат в едно споразумение – много колеги, може би не мнозинството, но много колеги ще имат сериозни съмнения относно едно подобно споразумение и неговата конструктивност. Може ли по-кратко, казва председателят. Да, почти съм свършил. А колкото до митата, и пак ще се върна за митата върху вината. Пазара на вина така е в доста тежко положение и еврейските винопроизводители имат голям интерес да излезат на индийския пазар. Благодаря. Господин Метин Казак от АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Ще бъде съвсем кратък. И слушах с голямо внимание това, което а, а, тук що а, чухме по отношение на напредъка на преговорите. Слушах за внимание също и колегата Греем Уотсън, като ръководител на делегацията Европейски съюз Индия. Чувствам една малка разлика между това, което се очаква от от тези споразумения. Разбрах от господин Уотсън, че индийската страна е показва голямо нежелание да а, преговаря с Европейския съюз по въпроси, които излизат извън а, сферата на търговията. Въпроси на щита на околната среда, правата на човека, на социални и други стандарти. А, но а, а, беше казано, че ако индийската страна направи отстъпки, ние трябва да направим отстъпки. Тоест, значи, съществува известен оптимизъм по отношение на бъдещето на тези преговори. и дори комисарят Дегух вече изрази така, своето виждане, че ще може да се сключи подобното разумение по време на среща на върха през октомври. И искам да попитам какво се крие за този прикрит оптимизъм вие като комисия а, а, за Индия и Европейския съюз, какво мислите по този въпрос? Особено ме интересуват генеричните лекарства, лекарства аналози. Въпрос, по който, връзка с който се стоят много опасения, много страхове и съмнения. По-специално такива са изразени от е, организацията Лекари без граници. Благодаря. Um, um I should be, I should be rather brief, but I'll make, I'll, I'll, I'll make one max. Съвсем накратко ще се изкажа. Един макро въпрос, един микро въпрос ще повдигна. Uh, Макро въпроса. Индия наследява от британците много добра железопътна система, върховенство на закона, но а, економиката е особено а, а, затворена и това е нещо, което може би и Грея Уотсън не знае. Износа от британската колония Хонг-Конг около 4 милиона, а бе по-голям от по-голям от износа на а, Индия. Населението на Хонг-Конг е около 4 милиона, докато на Индия е близо милиард. Но не това искам да кажа. Ниро и а, е, е, семейството му внасят от Британия фабианския социализъм. Това е което искам да кажа. И това е макро въпроса, който исках да повдигна. И тази затвор на економика, която води до детски труд е, и други проблеми, екологични проблеми в това число – означава, че а, едно споразумение за свободна търговия би довело до разкриването на тази економика. Сега, а темата, която искам да повдигна, това е нещо, което принцип се застъпва от Дейвид Мартин, но сега имаме и друг човек с шотландски, с, извинете, който е е нас представител. А, това е нещо, което е от голямо значение за нас и от сериозна тревога да се дигнат наказателните е, глоби а, върху шотландското а, уиски. Председателя, благодаря. Благодаря. И дава думата на господин Дано Талде. Господин председател, аз съм член на делегацията и в такова качество се изказвам и затова съм тук. Първо, а ние от огромен интерес за нас е да се постигне е, такова споразумение и за двете страна. По-скоро даже би било тр... трагедия да не се е достигнало споразумение. Както казах е, Греъм и други колеги, когато се стигне до ратификацията, ние можем да кажем да или не. Ние имаме огромни правомощия и а, съображенията ни често пъти са свързани с правата на човека и други важни клаузи, които не са пряко свързани с търговията. Та, а, очаква се от нас да заложим условия какво става тогава, когато не се е, съблюдават правата на човека. Но както почета Греем, такова разпоразумение няма да се приема от индийците. Те са един много горд народ с хилядолетни традиции, е, по, по-стари са от Европа, биха могли да твърдят също. Та, а, посетили сме редица места, където и, и включително село, където благодарение на европейски помощи се слага край на детския труд. Е, ето това е един чудесен успех на европейските помощи. Но 100 хиляди, стотици хиляди са от другите е, села, където продължава да съществува е, детски труд. И не става въпрос за Неро и за фабианците, а, а тук А става въпрос за това, че детският труд е нещо, което там се случва от хиляда години и ние не сме тия, които ще го изкореним. Слушах много а, внимателно а, комисията. А, председателя призовава депутата да приключи. Адвокатът на индийската страна на един от кръговете в, преговорите влезна в сериозен спорт с нашата страна и това, до което беше постигнато като компромис, беше да се включи в клаузата нещо като Индия да съблюдава законодателството за правата на човека, защото такова законодателство има. Ние не можем да я налагаме. Следващия оратор. в този дебат до сега основно членове на делегацията за Индия вземат участие, но това е нормално, защото ние имаме по-преки впечатления. Индия е една економика, която до отдавна беше затворена, но в момента се отваря и то с такава скорост, каквато дори не, не могат да осъзнаят някои от политиците в Европа. Индия е една от унези е, глобални економики, е, където растежът е шеметен. Можем само да им завиждаме в този момент. Е, така че от интерес както на индийските граждани, така и на европейските е да се достигне до споразумение за свободна търговия, което да бъде от взаимна полза за хората в Индия и хората в Европа. Мисля, че преговарящите от комисията а, трябва да си дават сметката, че не би трябвало да има прекалено много изключения в едно всеобхватно споразумение и ако има изключения, които трудно се избягват, тези изключения трябва да бъдат разписани в много ясни времеви срокове. И накрая мисля, че е много важно да вземем предвид всички аспекти, аспекти на индийската економика и а, индийското общество, но в никакъв случай не бива да, затваряме, а, е, да забравяме, че става въпрос за една хилядолетна култура. И основното нещо, което трябва да направим е да постигнем по-добро разбиране, по-добро познание, а не да а, размахваме пръсти и да ги осъждаме. Благодаря ви. Вече 6 часа минава, така че повече няма да давам думата. Давам думата на, за заключение на господин Шолц. Благодаря, господин председател. Аз не съм британец, така че не мога да вляза в техната полемика, но като цяло съм съгласен, че от макроекономическа гледна точка трябва да си даваме сметка както и за възможностите, така и предизвикателствата, проистичащи от това споразумение. Да, екологични съображения има, правозащитни органи... съображения, детски труд. Това са само част от нещата, които трябва да вземем предвид и ние трябва да ги вземем предвид. Но от гледна точка на комисията Инта трябва да повдигна два въпроса, които трябва да споменем, които сме разисквали във връзка с други споразумения когато говорихме за споразумението с Корея, засегнахме въпроса за посредниците на услуги. Доколкото знам, член 35 от проекта на споразумението отново ще включва такива такива разпореди. В комисията Инта вече сме разглеждали това въпрос във връзка с поразумението с Корея. Мисля, че бихме могли пак да се опитаме да включим такава една клауза за информацията, за да осигури максимална прозрачност. Втория въпрос, който искам да повдигна от по-общ характер. Ако Индия е Ако Индия е най-големия производител на генерични лекарства, Това също трябва да вземем предвид и ако това не се разпише като отделна клауза, няма как Европейския парламент да приеме това за приемлив изход. И трето, както и във връзка с Латинска Америка, споменахме, че земеделието и някои подотрасли от него са от огромно значение за този регион. И ако не подходим и с индийското споразумение внимателно към конкретната формулировка, можем наистина да задушим индийското а, замеделие, особено хранителния сектор, който е от толкова голямо значение за една такава огромна страна. Председателя, съжалявам, че а, няма да давам думата на а, други депутати. Отново ще дам думата на комисията, за да приключи. Господин Гарсия, и вие не разполагате с много време. По-нататък ще има други възможности да говорим по този въпрос. Остават една-две минути, в която можете да дадете своите коментари по това, което чухте от колегите. Да, благодаря ви, господин Морейра. Действително ще се опитам съвсем накратко да се изкажа. Ще започна а, по конкретните въпроси, които бяха повдигнати. Географските обозначения са е, една от основните теми в преговорите. Смятаме, че трябва да а, постигнем съгласие за защитата на географските обозначения, но също така, а, естествено, те очакват и очаква се да се осигурят и географски обозначения извън а, географ... а, земеделския сектор. Повдигали сме въпрос и с, с високите мита, които се поддържат от Индия. Това не може да остане така. Това не е лесно, но със сигурност ние а, ще се опитваме последователно да прокарваме интересите си в тази връзка. Друг въпрос е достъпа до лекарствата има едно писмо, в което, което отправя комисаря Дегухт до Лекари без граници. Това е публично писмо, където можете да прочетете по какъв начин ние се опитваме да гарантираме да изясним нашето становище по отношение на продажбата на генерични лекарства от страна на Индия, най-вече тогава, когато това е в разрез с нашите интереси. Моля ви, запознайте се с писмото на комисар Дегухт. По въпроса с, с доставчиците на интернет ви уверявам, че ще има държави членки, които няма да са съгласни с общата позиция и накрая по двата ключови въпроса социалния и екологичния. Това ще са много сложни въпроси в преговорите. Винаги, когато обсъждаме с индийските партньори, им обясняваме защо това е така важен въпрос за Европейския съюз. Това, което се опитваме да направим не е протекционизъм и не се опитваме по някакъв заобиколен път да налагаме търговски ограничения. Смятам обаче, че като едни израели демократи Европейския съюз и Индия ще намерят разрешение на този въпрос. Ще е нужно въображение и от двете страни, ще е нужна склонност да се постига компромис. Но съм убеден, че в крайна сметка ще успеем по този въпрос да достигнем до решение. Да, е, да кажа няколко думи за октомври. Октомври е момента, до който ще се опитаме да достигнем до политическо решение – по основните висящи въпроси. Ако не успеем до тогава, ще е много неясно как ще тъкат нещата от там нататък. Надяваме се, че до октомври ще постигнем политически напредък в преговорите, за да може по-нататък да се интензифицира работата по същество, за да се подпише максимално скоро, в крайна сметка, споразумението. Ние също смятаме, че това би било едно особено полезно а, споразумение, искам да кажа в заключение. Благодаря ви. Нека сега да минеме към 16 точка от днешния ред. Инструменти за защита на търговията. Не по-малко важен въпрос. Внимание, ако обичате тези, които напускат залата,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 Okay. So again, this, uh... И така. Следващата тема е инструменти за защита на търговията. Е, седем месеца има от как за последен път обсъждахме този въпрос. Междувременно Възникнаха редица проблеми, дела. Първият, първото а, срещу Китай във връзка с субсидиите. Комисията обяви продължаването на обсъждането на бъдещ регламент по този въпрос и би било интересно да се види какво комисията възнамерява да направи за а, Тук е господин Стефан Титере, който е директор в службата за защита на търговията и с удоволствие му давам думата за 10 на минути, за да започнем по този начин дискусията по този въпрос. Имате думата. Благодаря на професор Морено. Разбирам, че очаквате от мен някои общи съображения. Да спомена конкретни случаи, а също така и някои въпроси от институционно значение. В този реч ще говоря. Най-напред, ако искаме да имаме правила в тази област и те да бъдат правилно прилагани, нещо, което е важно за нашата система в средата на неотдавнашните економически трудности, Опитахме се да прилагаме правилно, с умереност съществуващите правила и установихме, че съществува ще съществуваше така съществувах опасения, че ще има цунами от огромен прилив от нови дела. За жал, с, с, с радост това не се случи. Нямаше голямо увеличение на броя на оплакванията е факта, че представителите на промишлеността знаят, че с инструментите за защита на търговията се прилагат правилно, предотвратяват дъмпинга и съответните реакции. Тоест, изпраща се едно положително послание – че ако има една добра система за защита на търговията, те помагат на процеса на либерализация. Това е положителното, което можем да кажем по този въпрос. Ние настоявахме много върху качеството на предприятите мерки. Това беше важна тема в нашето управление. Опитахме се да стабилизираме качеството, да бъдем <clears throat> последователни. Така че от всички търговски партньори на Европейския съюз той да бъде считан като пример. И в разговорите си с нашите търговски партньори настояваме за същото и виждаме, че вече има желание в това отношение да се следва примера на Европейския съюз и политиката да се прилага последователно възоснова на ясни технически правила. Това бяха най-общите забележки. Виждам, че се повдигат някои съвсем конкретни въпроси, свързани с определени а, случаи, които се разглеждат но тук възникват и системни въпроси. Знаете, че има един въпрос за компенсационните мита, въпроса за субсидиите, които се отпускат в Народна република Китай, по-специално хартията, и задава се въпроса, има ли промяна в политиката на Китай в това отношение? Отговорът е не, няма промяна. Ако случаите са достатъчно добре документирани и доказани, ако се знае, че се отпускат а, субсидии, има а, доказателства за подобни субсидии, които влияят върху търговията, може да се заведе, да се започне, открие процедура и именно това е станало. Има такава производство вече а, започнато и ние възнамеряваме да ведем до края разследването и е, стигнем до заключения. Втори въпрос, който беше повдигнат, това бяха въпроси около случая с обувките. Какво става там в момента? И сега мога да ви припомня, че а, ще продължиме с мерките още 15 месеца. Радваме се. А, че Китай следва механизма за разрешаване на споровете, ако те не са доволни от женевския механизъм. А, това най-малкото сега за сега не влияе върху тяхното поведение. И ние така много аргументирано защитаваме нашата позиция в Женева. Разговаряли сме с адвокатите, които представят нашата страна по делото. Е, всички дела и в е, Люксембург и, и, и другаде, ние системно ги печелим. И надяваме, че и в бъдеще ще бъде така. Беше зададен въпрос върху а, по отношение на анализа на състоянието на пазарната економика в Китай. Знаете, че тук е, съществуват пет критерия ние ги анализираме един по един. И тук сътрудничеството ни с Китай е много добра. Добро в момента а, работиме върху счетоводството. Знаете, че счетоводната дейност е много важна. Ние е, искаме да имаме надежни а, счетоводни отчети, и в Китай се работи върху и законодателството и при неговото прилагане в областта на счетоводните отчети. Е, ще обсъдим тези въпроси и по-нататък с нашите китайски партньори. А сега по отношение на реформата на търговските а, отношения. Знаете, че под, в известен смисъл а, тази реформа беше забавена поради различия а, между партньорите. Но също така и женевските правила а, не са още така окончателно установени. Не сме още съвсем сигурни какво ще ни донесе бъдещето и затова комисията смята, че би било разумно да се позабавят разговорите за тази реформа. Не сме обаче в абсолютен застой. Политиката, за която става дума, се състои от набор от правила и тяхното прилагане. Работим за прилагането на правилата и нормите за тяхното прилагане. Това е нещо, което виждаме и в други области на политиката, в областта на политиката, в областта на конкуренцията. Това правим и сега. Започнали сме цялостна програма за управление на качеството, възоснова на най-добрите практики в нашата промишленост. И а, Тази е, широка програма обхваща всичко, което трябва да бъде анализирано, как работим и как трябва да продължим нататък. Ако искате, по-нататък ще е, кажа в по-големи подробности е, нещо по този въпрос. сега по повод на участието на парламента, съгласно Лисабонския договор, разбирам, че се подготвят подробни предложения, че е, господин комисара е бил в е, връзка с вас, професор Морейра, и разбирам, през едните месеци по този въпрос ще има по-голяма яснота. Благодаря. Е, на разположение съм за въпроси. Благодаря за тези разяснения. Благодаря за дадената информация по тези важни теми.